Скъпи колеги, моля ви да вземете местата си. Днес имаме специален гост, но преди това нека да започнем с приемане на дневния ред. Благодаря ви. Бих искала да потвърдя, че ще имаме извънредно заседание на нашата комисия в понеделник вечер в Страсбург. в дневниката е включен на обзора, годишен обзор на растеж за 2015 година, както и надзорният съвет на Европейския банков орган. А сега преминаваме към точка трета. Бих искал да приветствам за добре дошъл Марк Карни, който е председател на съвета за финансова стабилност и днес е тук в качеството си на заместник председател на Европейския съвет за системен риск. Благодаря ви, че отговорихте на поканата ни. Той взема този пост от 2013 година насам, като наследи Мери Кинг, която вземаше този пост от 2012 година съгласно регламент, който в момента се прилага, се очаква от заместни председателите на Европейски съвет за системен риск да ни представят как възнамеряват да изпълняват функциите си този пост. Господин Маркарни е гуверньор на Банк в Ингланд. Но пак почетавам днес тук е в качеството си на първи заместник председател на ЕССР. Както знаете, мандатът на е, Европейския съвет за системен риск е надзор на системните рискове в Европейския съюз с цел е, превенция и смягчаване на систематичните рискове за финансовата стабилност. Ето защо ще помоля е, членове на нашата комисия да се съсредоточат върху темите, които попадат в, в подотчетността на господин Карни пред Европейския парламент, с които като разбира се, превенцията и смягчаването на системния за Европейския съюз е тема, която е от съществено значение за нашата комисия и на много всеобхватна тема, като ще даде възможност на колегите да засегнат редица важни въпроси. Господин Карани, с нетърпение очакваме стъпителните ви думи. След това, съгласно наложилата се практика, ще процедираме с система 5 минути слотове за въпроси и отговор. Господин Карани, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми член на Европейския парламент, дами и господа. За мен е удоволствие да се, да се изкажа пред вас качеството си на първи заместник председател на Европейският съвет за системен риск. За да се запази финансовата стабилност, трябва стабилна поли... рамка на политики, динамично разбиране на риски, когато се наложи координация на индивидуалните макропотенциални политики. Необходимостта на координация в Европейския съюз е особено важна предвид естеството и уникалността на единия пазар и голямото равнище на интеграция в него. Изпълнявай, за да изпълни своята роля, Европейският съвет за системен риск или ССР подкрепи финансовата стабилност и целия Европейски съюз. Държавите членки на Европейския като цяло са отворени, което засилва с конкурентоспособността и допринася диверсификация на споделянето на риска но този вид отворено също така увеличава опасността от удари души отвън. И финансовите взаимосвързаности могат да доведат до нови уязвимости и засилване на външните рискове. ССР допринася за, изгран... за постигане на необходимата стабилност, за да се гарантира максимална отвореност на пазарите и искам да се спра на основните приоритети, като призма си председател на ССР. ССР насърчава по-строга макропотенциална рамка и целия Европейски съюз. По-конкретно, той излезе с препоръки, които насърчават националните законодатели да изготвят макропотенциални органи в рамките на своите юрисдикции. Наръчникът оперативно прилагане на макропотенциалните политики в банковия сектор предоставя практическа информация за политиките за използване на тези новодадени правомощия. Наръчника също така дава конкретни най-добри практики и различни основни инструменти и също така дава подробности за евентуално ефект на разпространение за Европейски съюз. ССР също така може да използва своите възможности за да те нареченото меко право, съгласно принципа действате или обяснете защо не са предприели мерки. Така, например, миналата година СССР предостави насоки на националните макропотенциални органи за контрацикличните капитални буфери за две и ще продължи да го прави и през а, а, 2016 година. Макропросетната политика в Европейския съюз е все още прохожда и СССР помага нейното озряване. Скорошните проучвания на СССР се съсредоточават върху процикличното поведение и деривати, при дериватите и транзакциите с финансови ценни книжа. Марка Финкова с, а, последва подходът определен от ССР. Една от основните силни страни на СССР е набирането на данни, в последните на всички държави членки. В това отношение, по отношение на коефициента на левериджа, СССР изследва излезе с ново емпирично проучване, което показва, че ако се погледне агрегирано на данните, средната равнище на риск за кредитотпускането е намаляло. Възоснова на тези данни СССР установява, че е, е, банките от, с, с, е, с системичен риск за Европейския съюз подчертават необходимостта от динамични коефициенти на леверича и за други видове банки. СССР също така изготвен най-добри практики на международно равнище, изготвяйки малко потенциални перспективи за това как може себеността в финансовата система да подкрепи дългодишното подсетяване на економиката. Така, например, при разглеждането си на подължоспособност 2 ССР гледа на това как дългосрочните инвеститори могат да допринесат за продължителна устойчивост. Според мен може да се направи повече, за да може подължоспособност 2 да играе роля на стимулира, на, като да стимулира дългосрочните инвестиции. И ССР ще предостави своите а, цели за макропотенциалните перспективи при, при, при разглеждането на, на подвигоспособност от парламента през 2018 година. Отвореността се основава на споделено разбиране на рисковете и СССР играе важна роля в Европейския съюз, за да си дадат сметка различните и членове за начина по който риска се променя. Структурата на финансовата система се промени значително от кризата на сам. По-голямата част от растежа на кредитите се дължи на пазарите на облигациите като активите, които се управляват по този начин, са вече 60% на световно равнище и 80% на, европейско, на на Европейския съюз, се очаква тези тенденции да се запази създаването на съюза на капиталовите пазари. ССР допринася по два начина за по-устойчиви капиталови пазари. На първо място насърчава общо разбиране на основните стимули за пазара на ликвидност и на второ място набира надежна информация за естеството и размера на рисковете свързани с финансовата система, основаваща се на пазара. Е, СССР събирам данни от всички участници на пазара в Европейския съюз и в момента прави оценка на органите управляващи активите в контекста на по-масштабно проучване за намаляване на риска, свързана с ликвидността на пазари. Се очаква това проучване да бъде приключено до средата на 2016 година. Проучването ще покаже какви са въздействията на условията за ликвидност и в частност дали различните институции разполагат с необходимата ликвидност в случай на стрес на пазара. При подобно получване в 143 инвестиционни фонда, поведено от Банко, Банков Банк в Ингланд, извинете, се очаква тези инвестиционни фондове да са в състояние в рамките на един ден да, находят, да, да наберат необходимата ликвидност, което, което те не бяха в състояние да направят и ССР ще предостави е, по-обща перспектива на тези проблеми. Стрес-тестовете на сектора на официалните фондове може да се очаква за бъдеще, с което се допълня съществуващи вече стрес-тестове на банките и и пенсионните фондове. ССР също започва да има и достъп до а, подобните търговски отчети за а, дериватите, които се предоставят от централните депозитари в целия Европейски съюз. По този начин службите ще имат по-добро разбиране на търговията с деривати и начинът по който тя може да бъде а, смекчена и да бъде смекченото въздействие върху цялата система. Също така ще стане ясно дали има преливане на опасността върху други сектори на системата. Третият основен принос на СССР е, е предоставянето на общо разбиране на подходът за управляване на риска. В някои случаи не е достатъчно за компетентните органи да разберат какво се случва. В някои случаи трябва да има и споделен подход към управлението на риска. И ССВ е единственият форум, на който, в който участват всички компетентни органи, включително и централните банки, и законодателните, и надзорни органи. И чрез редовно подобни срещи можем да изградим, да изградим наръчник от най-добри практики, като пример за това е пазара на движимото имущество. Анализът на ССР, проведен тази година, показва различните уязвимости, които са свързани от мерките за капитала през ограниченията на съотношението за длъжнявост към приходи. И основните пункти извадихме, че е необходима гъвкавост при изготвянето и калибъра на макропотенциалните инструменти. На второ място няма един единствен инструмент, който може да се справи с всички рискове, свързани с недвижимото имущество. На трето място, всеки един инструмент трябва да бъде адаптиран към съответните особености на дадената държава членка. Тоест, трябва винаги да се прилагат на политики национално равнище, като се вземат, като допринасят за стабилността на целия Европейски съюз, предотвратявайки преливането на риска. Важно е да се даде на националните политики по-голяма тежест. Важно е те също така да бъдат въз... изготвени въз основа на препоръките на ССР, като, ще... като изпълнението им ще се основават на принципа действията или обяснете защо не сте предприели мерки. ССРМ беше осведомен за макропруденциални мерки 69 пъти тази година и 173 пъти от въвеждането на, на директивата регламент за капиталовите изисквания през 2014 година. Все повече държави използват макропотенциални инструменти, което показва, че е все по-важно да се създаде централизирана клирингова агенция е, ССР също така ще направи оценка на начинът по който националните макропотенциални органи могат да прилагат контрациклични капиталови буфери срещу финансовото изложение на страни извън европейското економическо пространство. По този начин ще се засили устойчивостта в рамките на, на световният финансов цикъл и ще се спре изтичането на риск извън Европейския съюз. През изминалите пет години санкции за нарушаване на правилата, наложени на банките на Европейския съюз, са в размер на 50 милиарда евро. Като това има пряко въздействие върху реалната економика. При равнище от леверидж от 5% този капитал можеше да доведе до 1 трилион способности за инвестиции а, още по-проблематичен е намаляването на доверието в системата. ССР започна набор от мерки за под... възстановяване на доверието. На първо място гарантира се, че чрез тестовете и разходите, свързани с нарушаването на правилата, системата ще стане по-устойчива. По този начин Банка в Инглът последва този пример и включи допълнителни разходи, свързани с несправяне на правилата в размер на 40 милиарда евро. Като целта е да се насърчи доброто поведение на компаниите и в Обединеното кралство се придържаме към този принцип с най-строгата система в Европейския съюз. При след това ефикасността на подобни мерки в Европейския съюз се намалява поради ограничението на бонусите. Така, например, през 2013 година съотношението между фиксираните и променливи изисквания за поемащите материален риск в банките на Обединеното кралство беше съотношение към 1 към 3. Помолихме да говоря малко по-бавно. Едно към три беше съотношението беше преди въвеждането на новата рамка. През 2014 година, когато за първи път компаниите трябваше да налагат ограничение на бонусите, съотношението спадна едно, до едно към едно, като а, цялостното равнище на заплащане по никакъв начин се промени. С подкрепата на СССР Съвет за финансова стабилност в момента разглежда различните инструменти за неприемливо поведение и в случай на нужда ще излезе с а, препоръки за промени на срещата на Г-20 другата година. Реформите, които бяха направени към момента, свързани с компенсациите, са бяха необходими, но не бяха достатъчни. Е, ССР и финансов, света за финансова стабилност сподели своят ам, опит с ролята, който играят банковите регулаторни власти за справяне с неприемливото поведение. В Обединеното кралство прилагаме нов режим, с който да се гарантират правата и задълженията на, изпълняващи, на заемащите ролят изпълнителни директори и факт, че трябва да носят пълна отговорност и това трябва да се основава на кодекс на етично поведение и най-високи стандарти, които да се спазват от всички. В заключение всички държави членки и още по-важно, както знаете, всички граждани на Европейския съюз ще бъдат облагодетелствани от стабилността на финансова система и СССР допринасят за изграждането на, на тази важна за просперитет основа. Кризата ни покаже колко лесно може да се разпространи риска и цялата система. Също така ни покаже колко важно е да имаме нови инструменти, с които да се справим с риска под ръководството на Европейския парламент и на вашата комисия програмата за реформи до голяма степен беше вече изпълнена и, орган, и националните органи все повече се съсредоточават върху изпълнението на тази програма за реформа. Но дългосрочната финансова стабилност надхвърля подобряването на финансовата стабилност на отделните компании. За целта имаме нужда от малко потенциална перспектива и гъвкавостта, която ни дава възможност да се справим с шокове, откъдето и да идват, като се гарантира дългосрочна устойчивост на предприятията от систематичен от системно значение. ССР помага на държавите членки да, да изпълнят своята роля, да спазят тези правила и да се справят с новопоявилите се уязвимости. Както каза председател Драги неодавна е пред вашата комисия, през едната година СССР ще разработи оценки за малко потенциалните позиции на държавите членки, за да допълни вече съществуващите системи за наблюдение и контрол на риска и за да се стигне до възможност за бърз преход към нисковъглеродна економика. Благодаря ви за вниманието, очаквам с търпение въпросите ви. Благодаря на гуверньора Карни за изключително интересното експозе. Засегнахте много теми, теми, които са интересни, важни за нас. Говорихте за стрес-тестовете, за инвестиционните фондове, говорихте за левериджа, за тавана на бонусите и премиите и естествено говорихте и за макропруденциалния надзор в държавите членки. Е, сигурен съм сега, че депутатите ще проявят интерес и ще задават въпроси. Първия оратор е Бурхард Балц. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте тук сред нас. Много се радваме, че сте дошъл. Вие сте председател с е, временен мандат. Марио Драги е основният председател. Няколко въпроса. Знаете какво се случва на финансовите пазари в Европа и в света. Вие го демонстрирахте и във вашето експозе. Преди две седмици в Анталия, на срещата на върха на Г20, се говореше за новия стандарт Тилекс за банките в международен план – В директивата за преобразуването на проблемни банки говорим за подобни стандарти. Искам да попитам следното. Смятате ли, че трябва да има задължителни стандарти относно МРА. Освен това, трябва ли МРА и Тилекс да бъдат слети? ЕЦБ продължава да говори за програма за изкупуване на облигации, за да се подобри ликвидността, само че тази мярка не води до засилени инвестиции. застрахователните компании съответно не печелят достатъчно и под заплаха са пенсионните системи. Като погледнете системния риск е, за финансовия сектор, имате достатъчно информация, но какво да кажем за страхователните компании и за пенсионните дружества? Благодаря за тези въпроси. Първо по отношение на стандарта TILEX, е, който беше одобрен на срещата на върха на G20. Това е стандарт, който се прилага за 28-те най-големи системни е, институции със системно значение в световен мащаб. Е, тук става дума за САЩ, за Китай, за всички юрисдикции. Идеята беше да има висока степен на доверие за институции, които работят в международен план и ето защо ТИЛЕКС е много по-специфичен по своя характер, отколкото е, МРЛ. Стандарта ТИЛАК за цялостния капацитет за абсорбиране на, на загубите ще бъде приложен, като се приложи в крайна сметка стандарта МРЛ. Имаме документ в тази връзка и той ще се появи в началото на следващата година. Ще се покрият чрез новия стандарт много други институции. Естествено ще има съразмерност, ще се отчита системната важност на институциите. Във всички случаи ще се разглежда не само капацитета за поглъщане на загубите, но и знанието, че съответните инструменти могат да доведат до загуби и съответно по този начин ще се гарантира по-голяма дисциплина в системата. Тоест това ще бъде допълнително ниво на, на дисциплина спрямо това, което трябва да се прилага от а, собствениците на капитала. По втория ви въпрос ще отговоря с общи думи, защото аз нося отговорност най-вече за паричната политика ликвидните аспекти на програмата за изкупуване на облигации, така нареченото количество облегчаване от страна на ЕЦБ, имат за цел да доведат до баланси в портфелите. Тоест, да се направи така, че някои инвеститори да инвестират в, в, в по-рискови инструменти. Елиза Ферайра. Ще говоря на английски, за да стане още по-сложно. Благодаря за това, че сте тук. Ще се върна към началото на съвета за системния риск. Ние участвахме активно. Колегата, който говори, също работи активно при създаването на съвета. Същото въжи за Силви Голар. Нека да не изгубваме от поглед цялостната картина, когато говорим за съвета за системния риск. Чуди се дали Последното, което казахте във вашата презентация, не трябва да се доразвие на макропруденциално ниво. Как е, виждате е, функционирането на Европа е, и какво ще кажете за това, че има количествено облегчаване, но в реалната економика не се случва нищо? Имате опит по отношение на САЩ, Канада, Великобритания. Какво липсва в Европа? На следващо място. Вече работим по Съюза на капиталовите пазари. В същото време банковия съюз още не функционира, липсват някои елементи. Е, втория стълб и третия стълб на банковия съюз е, не работят. Тоест може и да се премине към нов проект преди да приключим този. И на трето място Смятате ли, че може да има системен риск във връзка с това дали Великобритания ще дали Великобритания ще остане в Съюза? Извинявам се за този въпрос, но трябва да ви го задам. Вие може да се разпрострете до толкова, доколкото искате. Дали това обаче ще представлява система риск за общата валута? Благодаря. По първия набор от въпроси за рисковете. Това е рискова среда, която не засяга само Европейския съюз. Същото е и в САЩ, и в най-развитите економики. Е, като цяло има ниски лихви, паричната политика търпи малко по-различно развитие, но като цяло, като последица от кризата, е, това е на лице. Да не говорим, че има и други рискови фактори, като демографските фактори и това ще намали е, капиталовата интензивност. Е, съответно, материалните рискове ще продължат да бъдат е, високи и това се отчита в цената на финансовите активи. Има риск от излишъци в някои сектори на различните економики и всичко това оказва въздействие върху активната макропруденциална политика. Нашите економики имат различни структури и това означава, че понякога рисковете се появяват в сектора на търговските сгради, друг път се появяват в секторите на жилищните сгради. как да се създаде сега една стабилна финансова система. Дали чрез реформи на секюритизацията, или чрез е, участието на широка основа на инвеститори като пенсионни фондове в рамките на различни класове от активи. Това, между другото, е изключително важно не само за да се увеличи просперитета, но и за да се гарантира стабилността. По отношение на въпросите за банковия съюз, не мога да навляза в дълбочина. Моя опит показва, че и банковия съюз и съюза на капиталовите пазари са необходими за да се доразвие институционалната структура на банковия съюз. Това трябва да се направи по съответния, уместен начин, стъпка по стъпка. Много важно да продължи работата в тази връзка. По-настоящем Съюза е в началото на пътя и знаете, че може да има рискове, ако има външни въздействия и шокове. Що се отнася до Великобритания и Европейския съюз, аз не участвам в тези разговори. Ролята на Банка в Ингланд е да приеме системата такава каквато е и да работи с нея. Има възможности тази система да стане по-ефикасна. Естествено, трябва да продължим да се учим и да доразвиваме макропруденциалното управление. Вие се изказахте много кръсноречиво по тази тема. Е, ценим високо това. Кей Свинбърн. Добре дошъл господин Карни. При покриването на два закона, по него ще говоря, имаме банков сектор, който е с голяма експозиция към някои сектори. Е, директивата за капиталовите изисквания, които, е, която е, отчита на Базел, трябва да се вземе предвид, но в тази директива, четвърта директива за капиталовите изисквания, се казва, че трябва да има маржове, които обаче се определят в регламента ЕМИР. Капитала, съответно, има пагубно въздействие в САЩ. Някои банки спират да предоставят услуги на клиентите, други намаляват своите експозиции. Съгласни ли сте, че системата трябва да се промени и ако комитета Базел не може да се договори, трябва ли Европейски съюз да действа едностранно? Благодаря. Искам да кажа, че регламента е за, за подкрепата на централния клиринг е, е, е добър. Това са двустранни деривационни отношения, които заслужават специално внимание и не могат да бъдат отхвърлени с река ръка, особено в криза. Трябва да кажа, че много от нас, които работят по силата на регламента ЕМИР, работят за да има институции за централен клиринг. Това не означава, че не трябва да има двустранна търговия, но чрез маржовете за капитала, изискванията за, за капиталови маржове, искаме да гарантираме, че ще има по-голяма стабилност, че ще има економия от мащаба. В този процес и така стигам до вашия въпрос. Има економия от мащаба. Даже за, за банката, която представлява институцията по клиринг. За нея има полза, тъй като има по-широк портфейл от е, ценни книжа. Има и много клиенти, които зависят от е, тази клирингова къща. Ако съотношението на е, привлечения капитал се ограничи, тогава обаче няма да, да извлечем пълните ползи на системата. Съответно трябва да се предвидят е, стимули за директна търговия чрез е, тези големи клирингови институции – за да може да не се намалява финансовата стабилност. Вие казахте, че начинът по който се управлява системата не е най-добрия. Когато създавахме европейската система, ние се опитахме да вземем предвид всички инициативи и стимули, които могат да се осъществят. Въпросът е дали трябва да се промени съотношението на собствения към привлечен капитал. Знаете, че с много малки изключения, например е, USB, е, това съотношение подлежи на изискване за оповестяване, но е, не е задължително регулаторно изискване. Справо мога да кажа, че тази тема трябва да бъде приоритетна и Европа трябва да гарантира, че този тип бизнес ще бъде защитен и няма да доведе до увеличаване на задлъжнялостта. Има няколко последици от регулацията на международно ниво и това е една от тях. И ето защо трябва да разгледаме процесите от Базел. На европейско ниво, независимо от всичко, ще трябва да се предприемат мерки и накрая в САЩ това е голям проблем защото има допълнително съотношение на левариджа, който се прилага към най-големите търговци в САЩ. Благодаря Лови Гулар. Благодаря ви, господин гуверньор. Благодаря ви за присъствието днес тук. Важно е да водим подобен диалог. А също така, за ваше нещастие, аз бях докладчик на доклада, с който беше създаден на Европейския съвет за система на риск. Няколко въпроса. Първо, смятате ли, че този орган разполага с необходимите инструменти, за да засили присъствието на Европейския съюз в световен мащаб? Тъй като една от целите ни беше да дадем възможност на, Европейс... на Европа да е, бъде добре представена на световно равнище. А вече споменахте, че по отношение на ТИЛАК и на другите стандарти се случват се правят предложения, които в някаква известна степен се противопоставят на европейското законодателство. Съответно ми въпрос не смятате ли, че има прекалено много е, участници в е, СССР? Когато създавахме съвета, имахме нашите съмнения, но е, чисто прагматична гледна точка, не смятате ли, че няма да, е след да се намали малко броят на участниците около масата докато работите. Благодаря, ще отговоря на английски, ако не възразявате. максимизирането на въздействието на съвета за системния риск на международно ниво може да стане по два начина. Първо, трябва да се възползва максимално от силните страни на съвет. И в началото казах, че съвета има почти уникална възможност да се събират данни. Това е уникална възможност поне в рамките на Европейския съюз. За да стане това обаче по един координиран начин, това не е възможно, между другото, в други големи е, економики. В САЩ не в такава голяма степен може да има споделяне на, на данни. Същото въжи и за Канада, защото там има различни нива на отговорност. Когато се създаде съответно съвета за системния риск, той получи съответните правомощия и тези правомощия трябва да се използват, когато става дума за събирането и анализирането на данни. И съвета се справя изключително ефикасно в това отношение на международно ниво. Като членове на съвета за системния риск трябва да се възползваме от а, тази силна страна. Но освен това трябва да поставим ударението върху най-важните въпроси за Европа и съответно за останалия свят – трябва да стъпваме винаги на анализ на риска, краткосрочния риск е, и съответно средносрочния риск. И освен това трябва да осъществим всички видове регулаторни е, реформи, е, да направим структурни промени на финансовите пазари и да видим къде има дублиране, къде има пропуски. и да запълним тези пропуски. По отношение на максимизирането на въздействието. Съвета е изключително полезна институция. Аз съм председател и на съвета за финансова стабилност. Мисля, че докладите на съвета за системния риск е, са много полезни. Марио Драги като председател се позовава на съвета за финансова стабилност и тези доклади са, са много полезни. Дали има твърде много хора в съвета за системния риск, много сме в съвета за, за финансова стабилност. Има 17, 70 служителя там. И като сложим и регионалните групи, там има асоциирани членове, ставаме около 150. как управляваме нещата съответно. Имаме управителен съвет на съвета за финансова стабилност. Срещаме се регулярно, имаме телеконференции и така нататък. Това е механизъм за водене на, на разговори по много сложни въпроси. Има и различни работни потоци, в които са замесени много висши експерти. Опитваме се да извлечем полза от опита на, на всички, когато заседаваме в Франкфурт. Благодаря. Е, Филип Ламберт. Благодаря, Филип Ламберт. Благодаря. Добре дошъл, господин гуверньор. КОП-21 е вече по средата си. И за това искам а, да ви задам нещо, въпрос свързан с а, това, което казахте в Лойц, за евентуално потенциално вързаните а, активи. Какво да направим по въпроса? Може да се вижда риска, може дори да е ясен той като количество и качество, но какво можем да направим за него? Затова вашите бележки не ми се сториха много убедителни. Вие говорите за доброволно оповестяване. Смятате ли обаче, че такъв механизъм е достатъчен, за да може да се справим с риска? И по-силни инструменти ще бъдат необходими, доколкото разбирам. Вие не смятате обаче, че законодателството а, трябва да се занимава с тази тематика. Какво мислите по въпроса? Как може да се сведе до минимум риска за финансовата стабилност, свързан с климатичните изменения. Благодаря ви за въпроса. Е, благодаря, че сте прочели речта ми. Един от аргументите, които излагам в тази реч, бе, че с изключение или виртуално изключение на застраховането и презастраховането, Настоящия риск, свързан с климатичните изменения, не стига до сърцевината на финансовата система. Знам, че не го казвате, но не мисля, че можем да променим потенциалното регламентиране на банките, т.е. да променим рисковете или тегловния коефициент, свързан с рисковете на определени индустрии в една или друга посока заради климатичните изменения. Рисковете, дори и тези свързани с прехода, за известно време няма да бъдат съвсем ясни, така че това е отвъд нашия хоризонт. Що се отнася до оповестяването като най-логичния начин за справяне с част от тези рискове, имайки предвид, че един от най-големите рискове, както казахте вие, е свързан с прехода, прехода към по-низко въглеродна економика и това е един преход, който ще бъде повлиян от парламентите, от този парламент, от други парламенти по света, които ще вземат решение за преминаване посредством механизми към нисковъглеродната економика. Разбира се и с колко бързо се случва това пък ще зависи от частната инициатива, развитието на технологиите, новаторството и така нататък. Смисълът на оповестяването, накрая ще кажат нещо за това дали е доброволен и не, но смисълът е двойствен според мен и звеното, което създадохме в съвета с председател Майкъл Блумберг, е, е звено от частен характер. Ще имаме представени всички възможни страни, както и представители на частния сектор, за да може да има оповестяване, което да е сравнимо, цялостно, ясно, надежно и ефективно. Тоест, е, стига да спазва принципа на материалност и пропорционалност. Та смисълът е двойствен, както казах. От една страна дава отговора днес, е, що се отнася до отпечатъка от парникови газове на дружествата. Това може да е много ясно какъв е този отпечатък, ако, например, се, намираш, се занимаваш с минно дело, но ако си информационно-технологична фирма или някаква друга, там нещата не са толкова ясни. Има проучвания, които показват, че трудно могат да бъдат сравнявани дружествата. Хубаво обаче да има такава сравнимост и последователност. Още нещо, каква е стратегията на дружеството, ще се иска да се види а, за намаляване на този отпечатък и каква е стратегията. Така че звеното най-вероятно ще определи това. има едно сравнение. INDC. да, да, благодаря ви, че ми го припомняте. Та за Европейския съюз това е около 1% и половина годишно, като има и намаление. Работи ли фирмената стратегия за това намаляване или не? И ако не работи, защо и как? Тоест, това е един механизъм за подсилване и когато, да речем, имаме успех, като например това, този, който се очаква от COP21, да е ясно какво може да се случва от там насетне. Сега дали е доброволен и законодателно наложен. Това е едно решение, което ще се вземе от отделните юрисдикции. Работата на съвета за финансова стабилност е, е насочена най-вече към доброволното начало. Това са 24-те най-големи финансови институции. Се смята, че най-добрият подход ще се използва частния сектор, за да се разработи най-добрия режим за оповестяване на доброволна основа. И ако това стане най-добра практика, ще бъде прието и от онези, които доставят капитал и онези, които а, вземат капитал, от като едните ще го изискат в един момент. Thank you. Uh, for... Благодаря. Следващи оратор. Thank you, Governor, and thank you. Благодаря, господин гуверньор, че сте днес тук. През 2014 година говорихте пред Меншен Хаус и там казахте, че европейската криза е хронична, поне на този етап, и казахте, че през 1931 година економическото бъдеще на Обединеното кралство е било ограничено от баланса на плащанията, който е бил лош, ниската инфлация, ниските заплати, намаляващите работни места. Тъй като в Европа се забелязват всички тези фактори, които изброиха, а има и други, увеличава се цената на труда 1,59% все по- намаляващо ниво на търговията с останалата част от света. Дори в най-добре представящата се държава, Германия, нивото на безработица сред младите е много високо, да не говорим за Гърция, средно 11,5% обща безработица. Когато анализирате системните рискове в една економика като цяло еврозоната или Европейския съюз от 28 държави, вземате ли предвид, че има системен риск в мисленето на определена малка група хора, които предлагат или обсъждат едни и същи неща и винаги предлагат едно и също решение. Повече Европа. Не мислят за нещо альтернативно, което да е отвъд това предложение. Оставя ли ми време? Е, остават ми 30 секунди. Добре. Що се отнася до альтернативното мислене, а не кейнцианска философия, която подкрепя големия корпоративен интерес, което предлага а, този парламент. Няма ли да е по-добре да има независими нации, които да излязат отвъд това мислене, като предлагат альтернативни политики за растеж, за работни места, за данъци, което ще доведе до ползи само за гражданите на тези отделни държави? Uh, Благодаря за въпроса. Благодаря, че цитирате една от речите ми и се извинявам за което. Когато правя разлика между хроничен и нехроничен, го правя за да правя разлика между хронично заболяване и остър пристип на определено заболяване. Например, от 12 до или 10-12 година, когато имахме остър пристип. пристъп. От гледна точка на финансовата стабилност, когато гледаме рисковете, що се отнася до Европа, както го правя аз като заместник-председател на съвета, както и другите ми роли, се опитвам първо да преценя какви са незабавните рискове в съответния момент, т.е. екзистенциални почти рискове, които имат последици за банките и оттам за финансовите пазари. И стъпките, които се предприемат като серия от стъпки в този период от 10-та до съвсем наскоро година, които смекчиха, може да се каже, че премахнаха този остър пристъп на финансова нестабилност. Това може да се забележи също така и е, в това, което се случи през юни. Има изолиране на системата заради банковия съюз, за различните механизми, които бяха създадени от типа бекстоп. И другата част от въпроса, която е свързана ако мога така да я характеризирам, хроничен или възстановяващ се. Това е една от възможностите да се премине през възстановяване от заболяването, използвайки тази метафора. Част от оценката, която е и моя, е, че напредъка по структурните реформи в някои европейски економики доведе до по-голяма гъвкавост и сила на европейските економики, които по дефиниция ще могат евентуално да поемат трусове, които могат да се очакват. В средносрочен план финансовата стабилност в еврозоната. За това трябва да се направи оценка и ние правим оценка. Банк в Ингланд, както и други банки, както и съвета, който представлявам, говорят за конкурентоспособност, за плащане, и на къде върви конкурентоспособността, напредъка по структурните реформи и така нататък. Както казах, той е различен в различните економики и това е нормално. И на въпроса на госпожа Ферайра, постоянна напредък към банковия съюз и други структурни мерки, които сами по себе си няма само да подобрят функционирането на еврозоната, но да, ще дадат и сила и гъвкавост на тази зона. И накрая, да, има напредък. От дъното на кризата до момента, в който произнесох тази реч, от тогава пък насетне има допълнителен напредък. Но, разбира се, винаги остават някои рискове. Thank you, Brian. Благодаря, Брайан Хейс. Uh, Господин Говерньор, добре дошли в нашата комисия. Благодаря за изказването и за отговорите ви. Ще задам няколко въпроса за ролята ви за заместник-председател на борда или съвета. На 24 ноември, след една среща, казахте, че има два основни проблема пред съвета. Единият е свързан с приоритетни действия по платежоспособност 2. Исках да кажете нещо по този въпрос и в отговор на госпожа Суидмърн по-рано казахте, че смятате, че има малко или почти няма последици, които да не са планирани. И тъй като тук огромен брой досиета бяха прокарани, свързани с системните проблеми, какво мислите за това да се погледнат отново тези досиета и адаптирането на тези законодателни решения, за да сме сигурни, че те отговарят на целта си? Смятате ли, че ролята на вашия съвет трябва също е също да посочва какво работи и какво не е в рамките на системния риск, тъй като вашия съвет се занимава с това. След това съм ирландец. Познавате страната много добре и вие знаете също така а, кризата с недвижимостите, която допринесе, разбира се, и до нашата криза в Ирландия. Наскоро в работата си в съвета казахте, че се вглеждате в рисковете, свързани с тази кредитна ипотечна криза. Какви евентуално биха могли да бъдат страничните въздействия, защото когато говорим за съотношението кредит-залог, трябва винаги да говорим и за евентуалния заемен капитал. Смятате ли, че вашия съвет за системен риск трябва да посочи какви са страничните въздействия там, където те се появяват. Okay. Um, first, uh... Благодаря няколко коментара първо. В а, моята статия пише няколко, а не почти никакви, т.е. a few, а не few. А, колкото повече се прилагат, а, толкова евентуално ще се виждат повече последиците, както казах по-рано за ваш колега, на ваш колега, тъй като има иноваторски елементи в системата и това не бива да се забравя. И ако и трябва ще дойдем, от... ще дойдем отново в парламента, ако нещо трябва да се поправи, да кажем дали първоначалното намерение е станало съответен законодателен акт или актове и как те сработват заедно за постигането на тази цел. Една от сферите, която е свързана с системния съвет, системен риск, е свързан с ликвидността на пазарите и тяхната уязвимост. Имай какво имам предвид? периодите, които забелязахме последните няколко години, свързани с временни пристъпи на лоша ликвидност на пазарите. И защо това се случва, откъде се получава и до каква степен има регулаторни причини, или пък това е просто една промяна, свързана с стратегии на управители на активи или всякакви други търговски а, способи. Работим по това, опитваме се да разберем какво се случва. Други органи а, се занимават а, с това, като фонда за, като съвет за финансова стабилност и други. Трябва да кажем ясно дали може евентуално съотношението на земния капитал да е причината, или пък друга метрика, или пък нещата са по-свързани с естеството на пазарите, които стават все повече електронни. И за това имаме така наречените а, тъмни а, събирателни места или dark pools. А, казах, че правим свои проблем, прегледи, свързани с стрес-тестовете. Ние прегледахме над 150 фонда, докато тук съвета за системен риск ще направи преглед на над 2000. Ето вижте какъв е мащаба. И това вече ще включи различни фактори. Що се отнася до ипотечните кредити страничните въздействия. Тук мога да говоря повече за реципрочността. Ако имаме Национална централна банка, като Националната банка на Ирландия, ако тя предприеме мерки за ограничаване на различните видове метрики, свързани с кредит, залог или е, приходите от дългосрочни вложения, но това не бъде прието от други юрисдикции и ако се раз стигне до арбитраж, нон-банковия сектор, както знаете, един ден може да го няма, другия ден може да се съживи. Не може да допускаме такъв арбитраж, обаче има ясен механизъм и антицикличен буфер, както и други макропруденциални мерки, като тези, които споменах. И трябва да кажем, че това сме длъжни да го гарантираме. Това е и мисленето на повечето, които заседават е, в е, този съвет, но това евентуално може да се случи. Благодаря, Нина Гил. Благодаря, господин говерньор. Искам да повдигна три въпроса пред вас. Едно наскорошно проучване показва, че банковия сектор все още е в спешното отделение. Европейските е, банки не напредват за изчистване на балансите си от няколко години назад и от стрес-тестовете. Те казват, че 826 милиарда евро като кредити продължават да загниват по балансите или по отчетите на банките. Само 2% за 12 месеца е намаляването на тези лоши кредити. Вашият съвет притеснява ли се от тези недобре представящи се заеми, т.е. непогасявани заеми и как трябва да се подходи към тях? Смятате ли, че тези кредити не трябва да бъдат секюритизирани, тъй като а, съвета на извинете, Съюза на капиталовите пазари се опитва това да направи. Аз преди се занимавах точно с недвижими имоти и всъщност кризата показва колко са неустойчиви политиките и как те могат да разбият целият финансов сектор. Как според вас могат да се оценят политиките, обявени от канцлера, свързани с жилищно настаняване, които насърчават хората да взимат ипотеки и да притежават жилища. Това може да доведе до повтарящ се пример. Видяхме какво се случи с ипотеките в САЩ. Отбелязахме също така, че миналата седмица в САЩ тези лоши ипотеки бяха секюритизирани. На трето място, що се отнася до препоръките на ФСБ, Нашия парламент прие свой доклад. Е, съветът на министрите все още не е стигнал до съгласие след две години и половина дискусии. Междувременно САЩ вече са напред. Като председател на ФСБ, притеснява ли ви, че ние изоставяме в тази глобална реформа и особено, що се отнася до времената, в които се намираме, с ниски лихви и тогава как тези фондове ще гарантират всичко това? Какво ще препоръчате на държавите членки на съвета? Защото по-рано казахте, че а, Британската банка в Ингланд и други извършват мониторинг върху инвестиционните фондове. Благодаря. Що се отнася до банковия сектор и здрав ли е той или е болен? Ние правим преглед на това съвсем а, редовно. Като съвет има известно подобрение в резултат на цялостния процес от, на годишния преглед на растежа. Също така имаме допълнителен надзор върху големите институции, Периодът бе много труден. С а, много малък номинален растеж в еврозоната. Знаете какви са следствията от това. А, има повишаване на NPLs, банките трябва да го знаят и затова имаме AQR и съответните стрес тестове. Извършваме мониторинг и най-общо бих казал, че банките са по-здрави последните години. Това не е същото, като това да кажа, че не са болни. Но започваме да виждаме какви са последствията от а, всичко това, защото сега имаме положителен кредитен растеж в еврозоната, макар че чисто номинално растежът е много малък. Тоест има различни аспекти, които захранват тази положителна тенденция, но винаги може да се направи много повече. Що се отнася до секюритизацията а, и използването на преструктурирането, или нали, може тези преструктурирани а, да влязат в секюритизация. Мисля, че трябва да гледаме внимателно на този въпрос, тъй като той е част от STS. А, що се отнася до пазара на недвижимостите, програмите Help to Buy или помощ за да си купиш жилище е много по-малък от общия пазар на недвижимости в Обединеното кралство. Голямата част от тях са отишли за имоти, които са с подсредната цена имайки предвид това, което е направено като корекции в част от тези програми. Тоест, ние носим такава отговорност. В банката, Банка в Ингланд, правим годишна оценка на риска за финансовата стабилност от тези програми, което е чудесно. Веднага ще се възползваме от това, ако смятаме, че има риск за финансовата стабилност. Няма да чакаме годишния преглед, по никакъв начин никой не ни кара да го правим и заради размера, и заради застраховките и осигуровките. Затова, да, смятам, че фонда за паричните пазари трябва да се използва. Благодаря. Thank you. Uh, Ludek Niedermayer. Благодаря. Лудък Нидермар има думата. Благодаря ви, господин Говерньор и добре дошъл сред нас. Най-напред е, бих искал да ви поздравя за огромният опит, с който допринахте за работата на съвета за системен риск и за това, че намерихте време за днешното разискване. Бих искал се върна на въпроса на господин Ламбърт, свързан с е, екологичното измерение и балона, който в момента се образува с е, въглеродните емисии. Знам също така, че Банка Фингова направи получване свързано с застрахователния сектор. От предишния ви отговор разбирам, че не възприемате това като важен проблем в момента, тъй като той е дългосрочен въпрос. Но едновременно с това от хората се иска в момента да се взимат решения, т.е. как да инвестират в областта и дали да инвестират в технологията за намаляване на емисиите, така че бих искала да чуя малко по-щебателен отговор от ваша страна. Освен това, смятате ли, че се засилва осведомедостта за този проблем или няма достатъчно нападък в това отношение? Питам, защото в момента цената на изкопаемите горива е ниска, ниска са и цените на квотите за въглеродни емисии и това може да, предизви, да принуди а, някои инвеститори да инвестират а, в а, проекти, които няма да бъдат устойчиви в дългосрочен план. Смята ли също така, че правителствата дават достатъчно ясни послания за бъдещето в тази област? И не на последно място, Европейския парламент много време отделихме и ще отделяме се повече време за бъдеще на схемата с търговия и с емисии. Така че се питам до каква степен на доброто функциониране на образуването в системи като Европейската схема с търговия с емисиите, например, може да помогне на пазара да подобри осведомеността за рисковете и за възможностите за инвестиции в а, този сектор. Благодаря, благодаря ви, че повдигнахте въпроса. Що се отнася до рисковете, които съществуват в момента и тук няма да повтарям отговора, който дадох преди малко. Той е сравнително концентриран в сектора на застраховането, но все пак такъв риск има и знаете, че три пъти се увеличил броят на на климатичните бедствия от 80-та година насам и а, това води до щети в размер на 50 милиарда долара годишно, което разбира се изисква съответна промяна в поведението. И тази промяна в поведението е на лице. Индустрията подобрява модели... начинът, по който изготвя моделите си и се адаптира към този вид а, явление, но това е основната това е основната тенденция, която спрашваме в момента. Дали има по-добро -по осъзнаване на е, риска и на проблемите в тази област, да, но към момента това по-добро осъзнаване е съпъствано с недостатъчно е, добра запознатост с възможните за инвестиции, например. Много е трудно, ако е, сте начало на едно много диверсифицирано, един много диверсифициран портфел да се откаже от инвестиции в въглеродни емисии. Това е много трудно в момента. Може да се пренасочите към компании, които се справят по-добре или компании, които имат потенциал да намалят своят въглероден отпечатък. И това е част от ам, информация, която те си имат предвид, когато на... изготвят своята стратегия за, дългосрочни инвестиции, но те все още не разполагат с необходимите данни. И в това отношение ми се струва, че недостатъчното ясната комуникация на правителствата е важен въпрос. Това ще бъде, може би, и една от, една от възможните предимства на доброволното оповестяване така професор съм наясно каква степен на компаниите разполагат с стратегии за намаляване на въровния отпечатък. Нали, той е свързан с а, целите за намаляване на паникови газове на съответната държава члена или ако няма подобна стратегия от страна на дружествата, което също е възможно решение от управителния съвет на дадено дружество, т.е. да се прехвърли към други да се справят с този въпрос. А, и дали ще има последици за дадено дружество, като не разполага с стратегия. В този случай, ако няма стратегия и ако няма някакви последици за оценката и за достъпа до капитал, това значи, че има някакъв проблем с цялостната политическа рамка в съответната държава членка, която трябва да проблеми, които трябва да бъдат разрешени от съответното национално правителство. но все пак обществото от дружествата ще имат стратегии и дружествата с най-ефикасни стратегии ще имат и най-лесен достъп до инвестиции. Поне такава е целта на системата. Ще видим дали ще поработи. Що се е, няма да отговарям в момента на въпроса, свързан с схемата с търговия с емисии на този етап. Благодаря, господин гуверньор. Имам два въпроса. Първият е свързан с много интересната идея, която споменахте в стъпителното си изказване, а именно за динамичен коефициент на привлечен капитал, който да, който да е оценка на стабилността в целият сектор. Всички сме чели скорошните ви речи в речта ви от 1 декември в качеството ви на гуверньор на Банка в Ингланд заявихте, че разгледахме всички а, размери на риска за капитала и а, бих искал да чуя от вас дали в а, качеството ви на заместник председател на Европейския съвет за система на риск смятате ли, че, че подобни разпоредби за динамичен коефициент на привлечение капитал ще допринесе за по-добро стабилизиране системата през целия цикъл? и как това може да се стане е част от европейското законодателство. Вторият ми въпрос е с по-економическо естество и той е свързан с, с ТИЛАК, цялостния капацитет за абсорбиране на загубите. Оставам впечатлението, че поне в Брюксел някои се надяват ТИЛАК да замести МР, ЕЛ и а, други елементи от а, реформата на банковата система, която ние разглеждаме в момента. И аз бих искала да знам да, да, да чуя вашето мнение. Как смятате, че Тилах ще допълни тези документи вместо да ги замести? Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. Uh... Много ви благодаря. В решението взето от, от дело за капиталови политики на Банка в Ингланд, взехме решит, взехме решение, че в момента пазарът е достатъчно капитализиран, поне в Обединеното кралство. По няколко причини. На първо място разгледахме опита от последните финансови кризи, начинът по който се търсеха отговор на тези кризи в европейско равнище, в комитет от Базел и т.н. На първо място е важно да имаме надежна инструментите t TLAC или MLL, Тоест да има капацитет за абсорбиране на загубите, който да гарантира дисциплина, но едновременно с това да гарантира и по-устойчива капиталова структура. На второ място разчитаме на, добра, на добро използване на противоцикличните буфери. И за да може тези буфери да са възможно най-ефикасни, според нас трябва да имаме динамичен коефициент на привлечен капитал. И според нас всичко това ще доведе до една по- цялостна и по-ефикасна капиталова структура. Тоест, ако нямаме противоциклични буфери, винаги ще изискваме допълнителен капитал, а ако няма изискване за коефициент за привлеченият капитал, няма как да се събере този допълнителен капитал. Така че целта на динамичния коефициент на привлечен капитал е всъщност да гарантира, че стимулите се увеличават с засилване на буфера. Ще ви дам бърз пример от Обединеното кралство. Стандартизираният модел на риска за ипотечните кредити е 35% пункта. Когато се добави капиталът, тъй като банковата банката системно значение, например, се увеличава изискването за капитал възоснова на риска. Но ако се запази е, постоянно съотношението на, привле, на привлечен капитал, ако ги увеличим паралелно двете изисквания с 35% пункта, се запазва взаимовръзката между двата е, показателя. По този начин не се измества стимула за даден вид инвестиции и се гарантира стабилността на цялата система. Това беше обяснение съвсем накратко, но според нас тези инструменти работят заедно. По последният ви въпрос, най-добрият отговор е следният. Особено по отношение на различните елементи на системата за възстановяване и преструктуриране на банките, е, че способността за абсорбиране на загубите са важни, но не са достатъчни, за да се сложи край и да се предотвратят фалитите на прекалено големи банки, прекалено големи, за да могат да бъдат оставени да фалират. Трябва да се гарантират основните економически дейности на съответните институции за да могат те да продължат да функционират и да изпълняват своята роля в системата. Така че за всичките институции, които са част от системата на Европейския съюз, всичките са част от един специфичен процес, който се прави оценка на възможността им да бъдат възстановени или поструктурирани, което се основава не само на количеството капитала, който разполагат, но и на възможност, възможността им да абсорбират загубите и начинът по който тези две стойности се съчетават, за да се гарантира надвижността на съответната на, на, на срочната институция. И това е важно както за една институция, която е важна на национално нищо, така и за една институция важна на, на световно такова. Благодаря ви. Сифи Муресеян. Благодаря ви. Три въпроса. Първо по отношение на ипотечнията пазар. На последната ви среща на, съвета за системен риск, развихте, че продължавате да работите по пазар на ипотечни кредити. Дали ще продължавате да работите по тази тема и за бъдеще е въпросът ми кога ще бъдат публикувани резултатите? Има някакви предизвикателни тенденции на пазара на движимото имущество. Особено предвид а, ниските лихвени проценти и също така, дали имате някакви изводи от дейността в света системен риск, който може да бъдете с нас? Следващият ми въпрос е свързан с а, количественото облегчение и а, капиталовите изисквания. Тази програма, разбира се, имаше за цел да се насречи като, като отпускането в Европейския съюз и да се гарантират ниски лихвени проценти. Но някои твърдят, че беше смекчено въздействието на този инструмент. Какво е вашето мнение? Как тези инструменти работят заедно и дали комбинираният им ефект води до по-голяма стабилност на финансовата система? И трето, съвсем накратко, по време на последната ни среща с, с Марио Драги в качеството му на председател на Европейския съвет за системен риск, той заяви, че държавите членки на Европейския съюз определя законодателната рамка за макропотенциални органи, изключение на Испания, Италия и Румъния. И също така той заяви, че съветът е системен риск насърчава тези три страни да продължат с изготвянето на правната основа за създаване на такива макропотенциални органи. Може ли да ни кажеш нещо по този въпрос? Благодаря ви. По отношение на принадлежащото малко потенциалните политики и пазара на движимото имущество в Европейския съюз, както знаете, много са различни а, подходите. В някои държави членки вече са взети малко потенциални мерки, като в Обединеното кралство, например. Нашата комисия за финансови политики за решение да се ограничат а, а, високорисковите ипотечни кредити по отношение на съотношението между размера на кредит и стоеността на имота. Имаше също така и редица от други мерки, които не бяха малко потенциални, но бяха важни, включително и промени в данъчното оплакане. Като, например, специфични програми за подпомагане на на домакинства, които искат да закупят ново жилище. Също мога да добавя, че в Банка в Ингланд ние отговаряме за потенциалната политика. И правим преглед на стандартите за кредито отпускане на ипотечните кредити. второ място, Обединеното кралство е пример за юрисдикция, в която са предприяти вече мерки. А, полезно би било Европейския съвет системен риск нали, да направи по-цялостен преглед и обзор на политиките и ще го направим през няколко месеци в получение на пазарите на движимото имущество, в Обединеното кралство, например, равнището на привлечен капитал в системата и експозициите на, бази, на базираните в, в Обединеното кралство институции не се е увеличил. това значи, че идва капитал отвън. В момента следим тенденциите, включително и по отношение на пазарите на недвижимо имущество, където работят е, ефективно частният е, капитал. На този етап не сме предприели действия в Обединеното кралство, но да, от гледна точка на, на е, съвета за системен риск има смисъл да се, да се, оглежда, да се гледа на този въпрос. По отношение на количеството облегчение и традиционните парични политики, и въздействието върху макропотенциалната политика. Като цяло макропотенциалните политики, особено в а, а, контекст на ниско отпускане, според мен а, може да отговори на конкретен риск, който може да се появи в даден пазар – пазарна бъдмущество, например, и може да гарантира, че паричните политики се случават върху основната си цел, а именно целите по отношение на инфлацията в, цели, в, по отношение, в случая с Европейска централна банка, това е инфлация не по-високо от 2%. Това е целта на макропозиционните политики. Е много важно да има добра координация между органа, отговарящ за макропозиционните политики и органът, отговарящ за паричните политики и да има координация между техните действия. В някои случаи паричните политики и макропотенциалните политики биха могли да си е, противодействат, но в случая в момента не е такъв. По отношение на е, графика за изготвяне на правната рамка за създаване на орган за макрополяционните политики. И това е част от обсъжданията в съвета системен на риск, но ще оставя съответните държави членки да се изкажат в съответният момент. Благодаря ви. Аналистът има думата. Благодаря. Вече споменахме много от вашите речи. Моята любима реч е унази в е, театъра на Шелдониан. Това е моя град и вие там казахте за това, че Великобритания ползва много от фондовете на Европейския съюз. В тази реч говорихте и за това, че Великобритания се опитва да създаде система за справяне с пруденциалния надзор, както го прави Европейския съюз. Тогава не говорихте за банковата система. Знаете, че в момента има опит да има разделяне на банковите дейности, за да се защити данакоплатеца. Е, говори се за разделяне, за защита на, на, на инвестициите. Какво ще кажете за това, което се прави в Великобритания? Разделянето на банкирането на дребно от е, инвестиционното банкиране. На второ място, по отношението на казаното от Ламбъртс и Дермай. Вие работите в съвета за финансова стабилност и говорите за така наречените обесценени активи в рамките на е, съвета. Искам да попитам дали не трябва да има по-задължителни стандарти, защото вече имаме европейски механизми за екологични е, стандарти и за отчитане на тези е, стандарти. Това ще стане от е, 2015 година на, нататък. По отношение на тавана на, на бонусите и възнагражденията, проблема не са само премиите. Те са обвързани, знаете, с е, риска. Е, проблема е и с самото плащане, с заплатите. Не трябва ли да има е, право за акционерите да казват какво да, да е плащането и не трябва ли да се направи малко повече в тази връзка? Не трябва ли такова право да се даде и на различните видове акционери? Благодаря за тези въпроси един от въпросите ви е свързан с процеса. Не се опитвам да го избегна. Съвета за системния риск е, в е, своя работен план за 2016 година ще разгледа рисковете в прехода към нисковъглеродна економика. Аз и председателя Драги, мисля, че той ще бъде много по-точния събеседник в това отношение, след като получи съответните данни. Но тази економика е приоритет и тези рискове ще бъдат разгледани. Що се отнася до заплащането на банковите служители, мисля, че трябва да се разгранича от вашето изказване. Гледната точка е важна. Онова, което е било премия или плащане в брой за многогодишна работа, плащане, което е правено в края на, на годината е, и е, съответно е, дали това плащане е било свързано с поеманите рискове, приноса им към счетоводния баланс на дружеството и така нататък. И съответно от друга страна санкциите за съответна дейност. Може да има санкции, след това част от парите да бъдат върнати на, на служителя. Законодателството в национално ниво е следното. Бонусите се дават за години на ефективна работа и част от тях могат да бъдат върнати обратно те са обвързани и с риска. Предизвикателството тук е да се направи така, че да се предвиди злонамереното поведение или вредното поведение. Ако успеем да ограничим заплащането в края на годината за банкерите, това може да е стимул е, те да се държат по-добре, да имат е, по-голям професионален морал. От съществуващото законодателство виждаме, че компенсациите са на високо ниво, но има сериозно намаление на сумите, които трябва да се платят, ако има неправомерно поведение. По отношение на разделянето на дейностите в банките, подхода на Великобритания, който следим, е следния. Има стремеж да се, да се ограничи от една страна банкирането на дребно, независимо от това в кой е, град се намирате. И сега това банкиране на дребно напълно подсигурено, защитено, включително онлайн банкирането. Цялостната ни стратегия за преобразуване на, на банките да има защита на, на банкирането на дребно. И трябва да гарантираме, че независимо какво ще се случва с а, а, мащабните операции, операциите по инвестиции, това няма да се прехвърли като въздействие върху банкирането на древно. Следващата година, между другото, ще приложим на практика и ще влязат сила е, закони в тази връзка. Не искам да взимам отношение по това, което се случва на европейско ниво. Господин Вайтзекер каза нещо по-рано и аз взех отношение. Каза се, че Капитала не е достатъчен за да се гарантира стабилност на банките. Трябва да има и стратегия за преобразуване. Благодаря ви за този коментар и за всички останали коментари, които направихте. Те са много полезни за нас и за нашата работа. Много интересен разговор проведохме. Благодаря ви още веднъж и ще ви очакваме тук и в бъдеще.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка 4 от дневния ред. Размяна на мнение с господин Валтер Радемахер, генерален директор на Евростат. Добре е дошъл, благодаря за това, че сте тук. За нас е удоволствие да дадем ход на официалния диалог между нас и комисията от една страна и Евростат от друга страна по въпроса на статистиката. Ще говорим за надзора на статистическата дейност, ще говорим за това как да подобрим способността си да получаваме надежни данни, които са много важни за всичката ни дейност. Знаете, че сме говорили в рамките на тристранни диалози с законов характер. Един от тях приключи. По друг диалог още не сме приключили работата. Може би ще засегнете тази тема. Има и някои досиета, които са блокирани в рамките на съзаконодателите. За нас е удоволствие да можем да поговорим с вас. Знаете каква е практиката. Ще дам думата на господин Радермахер. И след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. Заповядайте, господин Радермахер. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. За мен е чест да съм тук при вас трябва да спомена едно важно събитие за европейската статистика. Днес даваме ход на официалния редовен диалог по въпросите на статистиката. Точно преди година проведохме тристранен диалог. Миналата година имахме триалог, тази година имаме диалог около 6 декември. Това е напредък. Знаете, участниците тук са Евростат, е, Европейския парламент. Евростат е службата за събиране на статистически данни на Европейския съюз. Много хора си спомнят преговорите, които проведохме. Те е, се осъществяваха в рамките на 3 години. Е, господин Баю и още един депутат, когато не виждам тук, положиха много усилия, за да приключат тези важни преговори с успех. Те бяха насочени към управлението на европейската статистика. Реформата на регламент 223, който влезе в сила тази година, води до сериозни промени в събирането на европейски статистически данни. Сега имаме независимост, отчетност, прозрачност и те са норми за всички статистически дейности. Регламент 2.3, който споменах, създава система, който въплащава пък член 333 от договорите. Целта е да имаме възможно най-добро сътрудничество между статистическите органи на европейско и национално ниво. Новата рамка на управление дава на генералния директор нови правомощия и задължения. Олеснява се освен това постоянният диалог с вашата комисия ЕКОН. Това е нашия събеседник в Европейския парламент, що се отнася до цялостния надзор на статистическата политика на Европейския съюз. Тази структура е изключително стабилна, тъй като е опростена и по този начин, благодарение на ще се гарантира отчетността и прозрачността. Тази нова система на управление сега трябва да бъде въплатена в ежедневието. Когато е необходимо, съществуващото статистическо законодателство също ще бъде приравнено към новата рамка. От 2013 година насам ние подобряваме своята дейност, за да гарантираме високо качествена статистика и за да модернизираме данните, които генерираме. С удоволствие трябва да спомена, че нашите усилия дават плодове. Три неща ще кажа. На първо място по отношение на Гърция. Това, което се случи през 2009 година. Това създаде сериозни проблеми за репутацията на нашата европейска статистика, този проблем бързо прехвърли рамките на, на, на една е, страна, конкретна страна и поставя под въпрос нашата статистика. Това е добър пример за ефекта на доминото, който може да се появи и по този начин да се поставя под въпрос интеграцията в Европейския съюз законовата реформа от 2010 година и техническата подкрепа от страна на Евростат към гръцката статистическа служба, наречена Елстат, доведоха до подобряване на положението. Нямаме от 2010 година резерви по отношение на статистическите данни, които Гърция ни предостави. Само, че в Гърция трябва да има и политически решения с цел да се установи тази практика и да стане тя е, наистина е, неизбежна. Предвижда се и закон в тази връзка. Вътрешния дебат в Гърция се бележи от голяма доза агресивност и съответно по този начин се затруднява подобряването на статистиката в Гърция. Маса, медиите и националните власти имат своята роля за да се възстанови доверието. Освен това, прозрачността трябва да бъде водещ принцип. На второ място, така наречения шесто пакет от 2011 година даден на комисията е на Евростат мандат за цялостен надзор и мандат по отношение на събирането на данни за економическите показатели. По това време казахме, че ще прилагаме принципите на съразмерност, на прозрачност, е, ще работим е, добре, за да може да се избегнат е, лоши ситуации, на които сме ставали свидетели в миналото. Имаме информация, например, за недобри статистически данни, ненадежни статистически данни от сферата на здравеопазването от Валенсия в Испания. Мисля, че благодарение на доброто сътрудничество с службата по статистика на Испания, ние успяхме да, да, да решим проблема и е, съответно санкциите бяха ограничени доста по своя обхват. Е, подобен подход е, се рядва на подкрепа в съвета. Този пример доказва, че комисията е ангажирана с политическия мандат, който има и тази ангажираност се приема на широка основа. На трето място продължаваме да модернизираме правната архитектура на системата за събиране на статистически данни. Е, опитваме се сега да използваме в по-добра степен различните източници за статистически данни, за да няма дублиране. В следващата година ще има поредица от е, законови предложения с цел модернизиране на статистическата информация, която се дава в сферата на, на бизнеса и селското стопанство. Програмата Рефит, за която знаете, се ползва с голяма подкрепа в комисията и в парламента. В а, нашето съобщение в тази връзка ние е, съобщихме за една нова визия за събиране на статистически данни. Комисията прие тази наша нова стратегия и се създаде така наречената визия ЕСС за 2020 година. Предвидели сме нова програма за събиране и разпространение на статистически данни. Тя ще се основава на системни, мащабни промени и благодарение на тази програма различните статистически служби ще могат да е, компенсират до известна степен недостига на финанси, който имат в момента. Уважаеми е, депутати, всички решения, които се взимат, трябва да се радват на политическа подкрепа и на решителност. В момента има някои е, мерки, които се договарят, като каза и председател, например по отношение на данните за потребителските цени, на следващо място така нареченото BOB и на трето място новата е, рамка за качествена статистика по отношение на макроекономическите дисбаланси. Е, всичко това е познато като МИПС. Нашите предложения в тази връзка не целят е, мащабни промени. Няма нужда от такива промени на този етап. Необходимо е да опростим събирането на статистически данни, като въведем опростено управление, както е, постановява регламент 223. Е, преговорите текат и мисля, че ще можем по е, два от тези три е, закона. Що се отнася до макроекономическите дисбаланси, там има малко по, повече проблеми. Знаете, че се стремим към една рамка, която да е за всички. Тук ще се включват данни, които се събират от националните банки в държавите членки. Предложението обаче не се радва на подкрепа в съвет, даже има голяма съпротива, няма никакъв напредък. Нашата цел е да гарантираме прозрачност и отчетност за всички показатели за макроекономическите дисбаланси, независимо как те се получават на национално ниво. Ако не можем да се договорим за обща правна рамка и, и стандарти по отношение на данните, които се събират от националните банки, ще възникне празнина по отношение на одита и Дълбочината на тази празнина ще е различна в различните държави членки. Естествено, трябва да се вземе предвид е, принципа на субсидиарност, когато се говори за това, кой точно трябва да предоставя съответните данни. Мисля, че цялостният компромис трябва да се основава на два принципа. От една страна задължителния принцип за предоставяне на данни по отношение на макро... макроекономическите дисбаланси и на следващо място да се зачита принципа на субсидиарност и независимостта на националните статистически служби. Аз разговарям с всички национални служби по статистика за да може да се е, гарантира прозрачност и отчетност. Това е единствения начин данните наистина да са надежни и да отговарят на поставената цел, а именно да имаме точна информация за макроекономическите дисбаланси. В заключение трябва да кажа следното. През 2012 година, когато разговарях за първи път с вас, казах, че е, рамката, в която работим, се променя много бързо и ние се опитваме да се приспособяваме. Е, настоящата система на споделено генериране е, зависи много и от нашите партньорства, които имаме с потребителите, само че тези партньорства са поставени сега под натиск. За да имаме надежни данни и за да имаме едни добри отношения, трябва да имаме е, наистина предприемане на, на категорични мерки, но е, това, може, това не може да стане лесно, тъй като националните статистически служби са поставени под голям натиск, е, не на последно място финансов такъв. И накрая трябва да кажа, че е много трудно да се използват е, и да се генерират независими статистически данни. Европейската статистика има една единствена цел да дава точна информационна инфраструктура е, за всички европейски граждани, за дружествата, за учените и така нататък. Предоставянето на независима статистика е неразделна част от демократичните общества, особено в епохата на цифровата революция. Ето защо искам да кажа две неща, ако мога да продължа. Една минута ми давате. Значи на първо място, когато се говори за реформи в економическото управление на Съюза, нека да не забравяме европейската статистика. Економическия и паричния съюз могат да проработят само ако има надежни статистически данни и качествени статистически данни. На второ място имаме нужда от политическа система, за да може да се предоставят необходимите ресурси на европейските статистически служби. Надявам се, че колегиума на комисията ще разшири мандата на Европейската статистическа програма до 2020 година. Ако това се случи, съществуващата рамка ще бъде приравнена към многодишните финансови условия до 2020 година. Очаквам да има увеличаване на средствата за статистика. Висококачествените статистически данни са ценна инвестиция. И това виждане се споделя от вас. Вие неодавна направихте становище в тази връзка по проекто бюджета за 2016 година. Разчитам на вашата помощ, за да направите и законово предложение и съответно да осъществим тази цел. Уважаеми депутати, европейските статистически данни са в основата на доброто взимане на решения в Европейския Европейския съюз. Необходимо е да има обаче цялостни реформи в областта на статистиката. Благодаря. Благодаря, господин Махер, за изчерпателното изказване. И нашата комисия, пък и целият парламент разбират, че висококачествената статистика не е просто един разход и за това проявяваме нужното уважение. Давам думата на господин Балц. Е, Благодаря, господин Раден Махер. Много се радвам, че сте тук отново. Два кратки въпроса имам за вас. Първият ми въпрос е свързан с това, което ви попитах миналата година. Едва ли си спомняте, но миналия път, когато бяхте тук, бе повдигнат въпроса за това до каква степен националните статистически институти а, са независими и не повлияни от политиката. Какво ще кажете? Смятате ли, че нещата наистина изглеждат така вече? Вторият ми въпрос е свързан с кризата с държавния дълг. дипломатично, може би да го наречем статистически неточности в данните на някои държави. Много пъти говорихме тази година за това. Оставате ли с впечатление, че Статистиката е по-висококачествена, особено що се отнася до приходите и разходите в държавните бюджети. Може ли да се разчита на тези данни? Надежни ли са? И смятате ли наистина, че са достатъчно надежни тези данни, за да има конкурентоспособност като фактор в целия този процес? Благодаря. Ще продължа на английски, ако ми позволите, макар че знам, че моите сънародници биха предпочели да говоря немски. Ще започна с втория ви въпрос. Качеството на статистиката за държавните бюджети. Качеството постоянно се повишава последните години, тъй като се вглеждаме в подробностите заедно с контролните органи и статистическите органи в държавите членки. Едно от доказателствата е, че когато установим слабости, както в случая с Испания и по-конкретно Валенсия, веднага се предприеха мерки. Това действа превентивно. Бих казал, че статистиката за, държавната, за държавните бюджети са най-високо контролираните и може би най-добрите, тъй като има много а, сложен механизъм, който идва и от националната статистика и от Евростат. Една стъпка по-нататък би било въвеждането на европейските стандарти за отчетност в публичната сфера, съкратени на латиница EPSAS означава, че всяка община, във всяка болница и така нататък, държавите членки ще са длъжни да използват, да използват едни и същи стандарти за ощетоводяване на публичните средства. Ние в Евростат не можем да въведем такова нещо, т.е. ние можем да погледнем по-големите договори, инвестиционните договори, но е невъзможно да отидем в всяко малко населено място. Това поискахте от нас през 2011 година. Видяхме докладите и мисля, че напредваме. Очаквам при доброволната фаза от сега до 2020 година да въведем счетоводни стандарти, които да са едни и същи за целия Европейски съюз, що се отнася до публичните средства що се отнася до политическо влияние върху националните статистически институти. Видяхте партньорските проверки, ние сме правили такива, не само в Европейския съюз, но и държави като Исландия участват в тях. И там може да се види един много прозрачен доклад за случващото се. Глобално погледнато няма сравними контролни механизми, които да предотвратяват политическо влияние в максимална степен. Thank you, uh, Благодаря, Елиза Ферейра. Благодаря, благодаря, че сте тук. Много се радваме, че сте сред нас. Споменахте Гърция. Когато нашата комисия се обърна към господин Алмуния с въпроса за Гърция, той говори за 2004-2005 година. Каза, че е говорил за качеството на статистиката в Гърция и че не е имало възможност да се прави одит от ваша страна на тези данни. Това е станало по политически причини. Сега има ли политическа воля да направите задълбочена оценка на качеството на статистиката. След това, когато нашата комисия посети Goldman Sachs през 2009-2010 година, не помня точно, там ни казаха, че това, което са направили с гръцкия дълг, са го направили и с други държави членки, дори едни от най-силните и могъщи. Може ли да гарантирате пред нас, че сте достатъчно независими и силни, за да се справите не само с случаи като гръцкия и испанския, но и да, да разглеждате по същия начин, да мерите със същия аршин по-големите и по-могъщи държави в Съюза. Що се отнася до процедурата за макроекономически дисбаланс? Аз бях докладчик по въпроса. Целта на тези, тази процедура по дисбалансите е как е, функционира Европейски съюз и по-специално еврозоната и как реагират економическите субекти на общия пазар и на единните правила. Поради тази причина не искахме да направим една таблица за сравнение, но искахме да се направи анализ. Този анализ обаче се прави държава по държава. И се загуби смисъла на една обща таблица, където има сравнимост. Смятате ли, че взаимното въздействие и преливането от една система в друга ще се запази, когато направите отново оценка на статистиката, както и на показателите от таблицата? И накрая, вие го и засегнахте до известна степен накрая, информирате ли държавите членки за това, а тук имаме и представител на комисията, че когато препоръчвате публични реформи или бюджетни съкръщения, някои елементи от администрацията трябва да бъдат защитени. Като статистиката е един от тях, защото ако падне нивото на статистиката в отделните държави членки, ще бъде много трудно да имаме надежна информация. Okay, thank you very much for the question. Let me... Благодаря за въпроса. Поред, имаме ли достатъчно правомощия? За да не се повтори случилото се през четвърта година. Да, чисто технически и правно да, политически не. В, яс... в Гърция е съвсем ясно, че сме използвали всичките правомощи, с които разполагахме през 10-та година, през август, когато законодателството, което не бе въведено през 2005 година, приключи. Сега можем да отидем в държава членка и да кажем, отворете тези врати, и искаме да ви видим документацията. Преди това не бе така, но това става единствено и само ако имаме партньори на място, които са надежни партньори за нас. Така стояха нещата в Гърция с председателя чийто мандат изтичаше през юли. Както знаете, че той сега, както знаете, той в момента е подсъден точно за погрешно изчисляване на данни. Имаме нужда от партньори, култура в държавите членки, която да не е враждебна към неутрална статистика. Ако обаче не се смята, че може да се направи и неутрална статистика, то тогава вече има проблем. И това не мога аз да го разреша в Евростат. Тоест, ние техническата част от работата можем да я свършим. Но при определени политически обстоятелства, които ни дават възможност да си вършим работата. След това Голдман Сакс бях на изслушването тогава, тук. Там ставаше дума за слоповете в Гърция и в други държави. За слоповете решихме проблема заедно с всички държави членки. Вече има метод за описване и записване в книгите на слопове. И всеки път, когато има нов финансово-инженерен метод за всички държави членки, определяме стандарта и процедурата, как това ще се ощетоводява и начислява. Но винаги догонваме с новите идеи на финансовия сектор – за макроекономическата дисбаланси, нека да говоря първо за показателите и след това статистиката. Целта на регламента за макроекономическата процедура, предишния парламент се занимава с това, е да се занимае с ключовите показатели, т.е. върха на айсберга. Ако контролираме качеството на това най-високо ниво, е логиката, то тогава Имаме и непряк контрол върху статистиката, на която се основават тези показатели. Не може да гарантираме обаче същото ниво на качеството за 250 статистически продукта. Това е броя на продуктите, с които разполагаме. Имаме продукти като статистика от аквакултура или мерки свързани с конкретен животински вид, като стридите така че нивото на качеството трябва да отговаря на целта, за която се използва. Най-високото качество е там горе и това е нашата догма. Но нещата не са еднакви навсякъде. За макроекономическите дисбаланси, ключовите показатели би трябвало да ни дадат пълен контрол. След това, що се отнася до средствата? Това е свързано с последното ми изречение. На национално ниво Статистиката трябва да се разглежда като инвестиция. Тоест не трябва да се включва в пакта за стабилност и растеж. Станислав Одзо. Станислав Одзо. Благодаря, председателю. Имам въпрос, който е свързан с баланса на плащанията. В момента в триалога се говори за това. Знам, че има проблеми там, които не са разрешени. Първо, въпросът е свързан с статистиката за преките чуждестранни инвестиции ПЧИ. Щото що се отнася до крайния бенефициер. Как да го разбираме, тъй като някои държави членки в момента не събират такива данни и най-вероятно би трябвало да коригираме въпроса, свързан с ПЧИ и корпоративните регистри. Реалистично как го виждате във времето и кога държавите членки трябва да започнат да събират такива данни? Според вас каква е основната пречка, що се отнася до събиране на данните за ПЧИ или е, други външни инвестиции или инвестиции в чужбина, като се съсредоточаваме върху крайния собственик. Вторият ми въпрос е свързан с а, транзакции а, ПЧИ, които са на зелено и така наречените инвестиции за придобиване. Каква е основната пречка при правенето на разграничение между тези два термина и смятате ли, че пълното оповестяване на такива данни може да доведе до проблеми за по-малките държави членки, където тези ПЧИ са много по-слаби и в някои държави членки няма пълно оповестяване точно поради тази причина. Благодаря. Okay. Thank you very much for the uh, questions. I think in uh, for the uh, first question. Благодаря за първия въпрос. В момента э, обсъждаме това с държавите членки. Искаме да видим э, с помощта на пилотни проучвания дали можем да разрешим проблемите, които повдигнахте. И пилотните проучвания би трябвало да доведат резултати, до резултати, така че през 2018 година да можем да имаме един цялостен от всички страни отговор. След това двата вида транзакции, които споменахте, що се отнася до инвестициите на зелено, мисля, че дори в международен план няма яснота, така че с пилотните проучвания ще видим докъде ще се стигне. Баланса на плащанията се основава на един стандарт, зададен от МВФ. И ние трябва да основаваме своите стандарти на международни такива. Т.е. трябва да постигнем съгласие с онези, които не могат да измерят това, но трябва и да стигнем до заключение с нашите партньори в Вашингтон. Благодаря, Филип Дебекер. Благодаря ви, господин Радемахер, за встъпителните думи. Аз ще засегна две теми. Първата е свързана с нещо, с което говорихте. През юли тази година комисията наложи плащания, свързани с Валансия. Нови правомощия има Европейската комисия, с, които идват от шесто пакета и се основават на статистическия ви анализ. За първия случай, който беше санкции за статистическа измама, Какви други инструменти имате или развивате сега, за да направите разграничение между грешка в счетоводството и измама? Имате ли такива инструменти? Как правите тази оценка? Къде теглите чертата? и какви други държави, региони разглеждате в момента. Винаги говорим за държави членки на такова общо ниво, но Колкото по-навътре се навлиза, толкова повече се говори за 5ЧП, публично-частни партньорства, как са ощетоводили разходите си общини, региони, извършвали се по-сериозен мониторинг върху тях, защото обикновено го правим на национално ниво, но ако погледнем по места, ще имаме по-голяма яснота. Вторият ми въпрос не е толкова свързан с първата тема, но е свързан с доста дискусии в държавите членки, свързани с економическото въздействие на разходите за здравеопазване – има голяма разлика между това как функционират системите за здравоопазване в държавите членки, затова трудно се събират такива данни. Днес, когато бюджетите са под голям натиск, сравнимостта при тези данни ще ни помогне да оформим отделните политики в държавите членки и да видим как разходват те средствата си за здравеопазване. Благодаря. Благодаря. Що се отнася до първия ви въпрос, Не сме правили разграничаване между измама и умишлено погрешно подаване на данни. Не се е наложило, ако се наложи, е, ще го направим. Но процедурата, която приложихме в Валенсия, включваше и помощ от Олаф звеното за борба с измамите, т.е. имахме подкрепа. Ние статистиците не разполагаме с процедурните инструменти за следствени действия. Направихме го все, так, все едно има случаи с измама. Процедурата беше сложна. Разчитаме на одитните органи и най-вече върховните одитни органи в държавите членки. В Валенсия и в много други случаи получаваме информация от одитен доклад. В Валенсия регионалният одитен орган критикува многократно такъв тип поведение и това беше отправната ни точка. В тясно сътрудничестваме също с Европейската сметна палата – Палатата си сътрудничи с националните такива. И това всъщност е начинът, по който ние се опитваме да разрешим проблема. Съвместна работа с аудиторите и контролните органи в държавите членки. Това е мотото ни за момента. Що се отнася до здравеопазването и качеството на данните там – може да се каже, че в много от случаите с погрешни е, отчети, е, нещата стартират в е, здравеопазването. И в, в гръцки случай бе така и с испанския. Здравеопазването е най-уязвимо явно и то привлича такъв тип проблеми. Разбираме го това и поради тази причина обръщаме особено внимание. Всеки път, когато сме в определена държава членка с нашите инспектори, съсредоточаваме се върху това и ние самите гледаме този сектор най-вече. Uh, Благодаря ви. Ами, съвършението на съвета беше, че се налага санкция, когато има сериозно погрешно подаване на данни. Свен Гиголт има думата. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл господин Радемакер в нашата комисия. Не съм много присъщите членове на комисията, но тези, които са тук, сме най-добрите. Искам да задам въпрос с предишното ви изслушване. В точка точка 4 на програмата за статистически данни на Европейския съюз се призовава Евростата да принесе за по-голяма прозрачност за социалният аспект на економиката. Как възнамерявате да приложите на практика тази препоръка? Фактът, че в статистическите данни не се включват публично-частните партньорства и предвид а, ограниченията, които бяха наложени от шестопакета на държавите членки, не смятате, че тук има възможност да се заобиколят задължението за отчитане? Заявихте, че в Германия вече няма пасиви, свързани с публично-частните партньорства. Но това няма как да е вярно, защото дори не могат да се отчетат правилно данните на равнището на общините. А политически, политиците, които взимат решение, не са наясно изобщо с рисковете, свързани с публично-частните партньорства. Германия в продължение много дълго време се противопоставяше на, на предоставянето на статистически данни. И ако качеството на данните, идващи от Германия, не са надежни, какво ще кажете за останалите данни? Смятате ли, че те са надежни и какви мерки ще предприемате, за да се гарантира пълна прозрачност за тези те наречени сенчести бюджети? Няма никакъв смисъл да запълваме една празнина, за да се появи друга в съседство. Благодаря ви, ще започна с първият ви въпрос. Да, наистина беше подадено искане за разследване в а, отрасъл, който споменахте. Но ще бъда съвсем откровен с вас. Към момента бяхме, постигнахме ограничен напредък заради ограничените ресурси, с които разполагаме. Т.е. нямахме възможност да постигнем обозрим напредък. Обсъдихме темата с държавите членки, обсъдихме различни възможни подходи с тях, но положението с наличните средства на държавите членки е толкова трагично, че дори не може да гарантираме събирането на задължителни по закон статистически данни. господин искате да кажете, че в момента вие не сте в състояние да изпълните правните си задължения. Вярно ли е това, което казва, и казвате в момента? Тук всъщност стигате много по-далеч, колкото са питането си думи. Разбира се, според мен Европейската програма всички данни също е правно вързващ документ и не разбирам защо изискванията на Европейския парламент да не са правно вързващи, а други да са. Това, което казвате, наистина е много сериозен проблем за нас и ние много сериозно ще възприемем това ваше изказване. Господин Рад Демахер. Исках да кажа, че, разполаг... че не разполагаме с необходимите средства за разследване, за да постигам сериозен напредък и основните препятствия, които се спускваме, е факта, че имаме нужда от статически данни, които не са задължителни по закон, като например с редовните отчети, които са основата в повечето случаи, но данни в този отрасъл не са заложени в за основното законодателство. Те се предоставят на доброволния чула от държавите членки, но липсват отделни елементи от тях. И в момента всъщност държавите членки как може да се разреши този проблем. през 2016 година ще получите предложение за социалните проучвания, т.е. регламента за на всички данни за социалния сектор и а, там ще видите елементи, които предлагат разрешаване на проблема. Тоест, ние не бездействаме, но не сме постигнали такъв напредък, че да сме готови да ви представим конкретни резултати. Тоест, още сме в етапа на разработване и за нас е много важно да получим а, подкрепа от ваша страна за основните компоненти на тази е, система за докладване в социалната сфера. Следващия въпрос е отчитането на публично-частните партньорства в а, Германия. Германските власти ни осведомиха, че всички публично-частни партньорства са обхванати. Разбира се, това означава публично-частните партньорства които са познати на национално равнище или на равнището на провинциите. За да се реши проблема на общинско равнище обаче, като вече споменах, щеше да е много добре, ако бяха въведени европейските счетоводни стандарти за публичния сектор, т.е. трябва да въведем тези стандарти господин Гигал, Тоест твърдите, че данните, които поставя Германия, са погрешни, защото по-голяма част от получаващите партньорства се осъществяват на равнище на общините. И кога възнамерявате да приложите инструменти, които разполагате, за да гарантирате надежни всички данни, идващи от Германия? Защото ако а, сте прави ПЧП на нищо почти не са обхванати, значи тайните, които получихме от Германия, са погрешни. Правилно ли ви разбирам, господин Радермахер? Не, получихме от страна на Германия сведения, че публично партньорства са напълно обхванати в а, счетоводните отчети на правителството. Председателят. Ами, освен ако няма публично-частни партньорства е, на общинско равнище, защото те няма да са обхванати в такъв случай, което е проблем. И също така е и е, празн, празн, празни, празнота от всичка гледна точка. Том Ван Денверкер Мараре. Благодаря ви. Ще задам въпроса си на холандски. Той също е свързан с публично-частните партньорства. В, Бъл... в Белгия има много несигурност на местно-регионално равнище за това как точно се осъществява контрол на Евростат за този вид партньорства. Въпросът ми смятате ли, че критерите, които използва Евростат, за да се изключи по партньорства от бюджета достатъчно ясни ли са? Няма ли разминаване с реалния свят? И още един въпрос от лично естество. Има ли подобни проблеми в други държави членки? Или само в Белгия има проблеми, подобни проблеми с този вид публично-частни партньорства? Uh, well, let me, let me start with the, um, the clarification that the rules... Нека първо да уточня, че правилата, които прилагаме за регистрирането и отчитането на публично-частни партньорства в Европейски съюз са правила, които са изготвени от вашият Европейски парламент. Това е системата ЕСЕН и Европейската система за счетоводство. И ние прилагаме правилата от тези правила, без да прилагаме осмотрение, независимо от коя държава членка става дума. В Белгия действително има много голям брой публично-частни партньорства. Те са толкова сложни, че това е диспропорционално на сравнение с други държави членки. Но пак казвам, ние просто прилагаме счетоводни стандарти. Или казвам с други думи, ако дадено публично-частно партньорство е изградено по такъв начин, че рискът се остава от страна на правителството, такъв, за такъв случай тук говорим за риск поет от правителството, така е съгласно правилата. Много време посветихме на разясняване и подобряване на комуникацията. През цялото лято проведохме редица дискусии с представители на бългийското правителство, но не бива да забравяме, че е, ние сме второ равнище на разискванията. Евростат не е регулаторен орган. Европейски... Е, Белгийската централна банка и Белгийският статистически орган е, трябва на първо равнище да водят а, диалога. Разбира се, ние с радост ще помогнем, но пак казвам, а, ние може само да подкрепим а, на второ равнище. Много се надявам инвестициите, които и усилията и времето, като отделихме за по-добро разясняване на правилата, ще доведе до по-добро разбиране на тези правила и на правните принципи, които ги определят. Благодаря ви и на Гил има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за стъпителните думи. Мисля, че ако взимаме законодателните си решения възоснова на пълнодействащи данни, това ще ни помогне да се справим с голяма част от предизвикателствата, които сме изправени. Проблемът обаче е, че имаме нужда от тези данни своевременно. И това е проблем. Да вземем за пример бежанската криза в момента. Един от основните е, проблеми, с които искаме да се справим, се оказва трудно без е, ясни и надежни данни. Според Евростат около 750 000 мигранти са пристигнали в Европа тази година, но данните са много неясни, защото критерият, който вие използвате е лица подали молба за обежище, които са около 700 хиляди. Много голям брой други мигранти не са подали молба за обежище, но са пристигнали в Европа по някакъв начин. И предвид а, огромното политическо значение на надежността на този вид данни, как можем ние да сме сигурни, че те са надежни и може да разчитаме на тях? Защото цената на погрешна информация може да се окаже много висока. Виждате, хората гласуват за екстремистски партии, но аз самата идвам от Обединеното кралство и мога да ви кажа, че подобни проблеми могат да имат влияние върху предстоящия референдум в Обединеното кралство. Така че може ли да получим по-сигурни данни в, краткосрочен и срочен план за економическото въздействие на мигрантите, за националните пазари на труда, националните бюджета и националните социално-осигурителни системи. И съвсем един въпрос по съвсем друга тема. Твърдите, че данните САД се а, публикуват без да се вземе предвид регионалните различия. В момента, когато, например, има огромни разлики, огромни разлики между Лондон и останалата част на страната. Как може да се вземат по-голяма степен предвид тези разлики между регионите, когато предоставяте данни в Евростат? Благодаря ви. Okay, thank you very much with the... Много ви благодаря. Ще започна с първият въпрос, който зададохте, който е много труден. Както знаете, въпросът с бежанците много динамично се разви през последните месеци и нямаше как да предвидим нещо подобно с нашата сравнително бавна система на работа. Така че ние можем да предоставим надежни данни по отношение на миграцията, мобилността на пазара на труда и беженците въз основа на данните, предоставени от Frontex и други компетентни органи, като органите за предоставяне на убежище. Но няма как да сме наясно ден по ден за всеки е, пристигнал мигрант, без, без на нас да ни се подава тази надежна информация. Тоест, а, може да кажем, че на равнище, че на, ако успеем на равнище 3 месече, т.е. за период а, преди 3 месеца разполагаме с точни и надежни данни, това вече е добро постижение. По отношение на економическите въздействия на пазара на труда и т.н. Тук тясно се сътрудничам с колегите ни от Генерална дирекция ХОМ, заетост е, тъй като те а, разполагат с, с инструментите за анализ. И тук а, мисля, че трябва да се прави голяма разлика между факти, статически данни и модели, които изчисляват политическите последици. Тоест, тук а, се намесват и други служби на Европейската комисия. По отношение на регионалните разлики, работим в тяхно сътрудничество с Генерална дирекция регионално развитие. Не знам дали сте, сте запознали с данните на нашата интернет страница, но разбивката по региони, особено по отношение на пазара на труда и други подобни, е доста подробна разбивка. Сега се опитваме да ускорим дейността си по отношение на социалните фактори и също така искаме по-добра разбивка, като се добавят всички данни с е, географски данни и да ги включим в е, моделите, които използваме. Това правим в момента в е, програмата ни за включване на социалните фактори при изготвянето на макроекономически данни. Благодаря. Брайан Хес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Евростат за това, че е тук. Много ви е трудна задачата и аз го разбирам. Важността на статистическите данни и тяхната независимост, е, те не се оспорват. И вие имате съществена роля. Имам въпрос по отношение на партньорските проверки. В Ирландия имаше такава проверка, която приключи през март тази година и съответно имаше 26 препоръки към Ирландия. Въпросът ми е следния. Какви са последващите действия в различните страни? Какво представлява за вас партньорската проверка? Отивате там, виждате какъв е проблема и си тръгвате. Има ли последващи действия? Защото когато има разлика, разминаване с един европейски стандарт, трябва да има подобрение. На второ място, имате ли окончателен списък на разликите в методологията за придобиване на статистическа информация и изчисленията в държавите членки? Ако вземем за пример демографските данни, например, приръста на населението, има сериозни разлики между методологиите в държавите членки и методологията на Евростат. Имате ли списък с тези различия? Искам да разбера какви са разминаванията. Същото въжи и за економиката, за производството. Някои економики са насочени изцяло или в голяма степен към износа. И няма как да се изчисли БВП, ако не можем да изчислим какво е производството. И накрая, имаме ли обща стандарт дефиниция на сенчестата економика? Защото зависимост от данъчната политика и данъчните ставки може да има сериозни различия. Проблема на сенчестата економика съществува и затова искам да попитам как се изчислява тя, какъв процент е тя от БВП в държавите членки и въобще как се разглежда в рамките на европейската статистика. Благодаря. Благодаря. Ще започна с партньорските проверки и 26-те препоръки за Ирландия и последващите действия. Да, ще има последващи действия. Те се осъществяват от наша страна, от Евростат. Процедурата е следната. Следващата година ще издадем доклад резюме. Той ще влезе в Европейската статистическа система през февруари и това резюме, този доклад ще бъде изпратен на съвета и на вас. Ще имате съответно цялостна представа. Заедно с колегите в държавите членки ние искаме да има последващи действия. Има различни типове препоръки, естествено. Има препоръки, които са по-съществени и такива, които не са толкова важни. Препоръките, които са свързани с правни задължения, например да се изпълни регламент 223, е, тези препоръки ще следим какво се прави по тях и ще бъдем много по-настоятелни в това отношение. А има и препоръки, които не са чак толкова съществени, те са с цел подобряване на качеството. Аз бих направил разлика между минималния стандарт за статистиката, за него има законова рамка и най-добри практики, за тях има насоки и препоръки. Минималните стандарти винаги ще бъдат е обект на проследяване от наша страна. По отношение на общите стандарти, прираста на населението и така нататък, знам, че има разлика между нашите прогнозни данни и прогнозните данни в Ирландия. Това създава проблеми. Работим по е, този проблем. За прираста на населението искаме да правим прогнози всяка година и както и по отношение на всички други статистически данни, искаме да има общи стандарти и насоки. За да се реши е, проблема. Това не означава, че трябва да имаме пълно единодушие. В бъдеще Ирландия може да реши да използва друга методология за прираста на населението ние ще изберем този стандарт, който се ползва от повечето държави членки. Това е обичайно за, за Европа. По отношение на сенчестата економика, този въпрос го чувам редовно. Може би трябва да повторя това, което казах последния път. Можем да направим някакво разследване, Сънчестата економика е тясно свързана с незаконната дейност. Това са тези сиви зони между сделките, които можем да измерим количествено и тези, които не можем да измерим. Що се отнася до незаконната дейност, с държавите членки сме се разбрали да използваме стандартна методология. Това стана миналата година. Това решение е много важно и за изчисляването на БНД. Спомняте си, че миналата година имаше обществена реакция, тъй като е, някои стандарти бяха довели до по-високи стойности на БНД. Тези нови стандарти оказаха своето въздействие, дори и да не е чак толкова сериозно то. Благодаря ти, Борсани. Благодаря, господин генерален директор. Два конкретни въпроса. Вие вече косвено споменахте някои проблеми. На първо място статистиката свързана с трудовите пазари. Много ми е трудно да обясня на моите избиратели в Унгария как се изчисляват е, различните часове на работа, работни седмици, работни месеци, е, всичко това, което се счита за пълна заетост. Знам, че има технически стандарти в това отношение, но те са толкова неясни, че обикновеният човек не може да се справи. И не може да се счита едно лице за лице, което е заето на, на, на трудов договор и работи на пълен работен ден, когато очевидно, че това не е така. Имате ли някакви стремежи да промените системата, за да можете да отразява действителността? На второ място в Унгария нашата е, национална статистическа служба отказа да генерира статистически данни за бедността. Това означава, че хората в Унгария нямат информация за нивото на бедност в страната. Правителството наема хора на договори, става въпрос за, за държавна работа и заплащането е около 150 евро на месец. Е, какво ще кажете и в тази връзка? Благодаря. Благодаря. По отношение на статистиката, свързана с заетостта и трудовите пазари. Подобни коментари съм чувал още във времето, когато работех в германското НСИ. Германския НСИ. Много често се осланяме на интернет интуицията. Всъщност, е, определенията са свързани с международни стандарти на МОД. Това са стандарти, които са прияти в международен план. Много усилия полагаме, за да добавим допълнителни компоненти, които биха ни дали възможност да хвърлим мост между установения стандарт и действителността, схващането на хората. Спомним си, в миналото жена ми ми казваше, че онова, което измерваме е абсурдно – е, защото и аз самия знам, че много често покупателната способност е много по-висока. Ето защо мисля, че трябва да използваме допълнителна информация. Ще ви дам един пример. При няколко седмици за първи път публикувахме е, различните потоци на трудовия пазар. Значи, хора, които са безработни, заети, търсещи работа, не търсещи работа. Това е свързано с структурни промени, които се случват постоянно. Искам да кажа, че съм готов да ви предложа нашите услуги и ще се опитам да ви помогна. На второ място по отношение на нивата на бедност. Много е трудно да се изчисли относителната бедност възоснова на разпределението на, на доходите и да се използва тази система за други форми на бедност. Ето защо аз се опитвам да направя съпоставимо измерение на богатството и тази система искам да се прилага във всички държави членки. Това е един от основните ни приоритети за следващите години. Благодаря, Марко Вали. Благодаря, председателю. Имаме един въпрос, който е пряк. Получавате статистически данни за цяла Европа, но и за всяка отделна държава. След това те се превръщат в економически политики, фискални, общностни. Защо? Защото хората, когато видят положителен знак, те започват да мислят, че политиката функционира. Какво искам да кажа? Искам да разбера доколко може да вярваме на тези статистически данни в момента, в който ги променяме, например, както се случи с 2010 година, случая с а, не, черната или сивата економика и с много други. От 6 години след Лисабонския договор се говореше за статистическите показатели, за инфлацията и как трябва да се променят. Не мислите ли, че има статистически допинг от гледна точка на възможността по този начин чисто политически да налагаш парични политики, фискални политики, които са неефикасни. Благодаря. Okay, so... Благодаря. Статистически допинг. Ние сме агенцията за борба с допинга. Това е нашата роля. След като сте решили да използвате статистически данни а, за вземане на политически решения, прилагате така наречения закон на Гудхарт. Знаете за Чарлз Гудхарт, известният економист от Великобритания. За да се разбие тази практика, трябва да се укрепи стабилността на институциите. Опитвам се да убедя всички, че европейската статистическа система е най-стабилната система, която може да съществува. Тъй като законодателя е създал по този начин. Доверието е основата на всичко, което правим в европейската статистика. Ивана Малетич. Благодаря. Господин Радемахер, говорите много за качество и надежност на статистическите данни. Още веднъж по отношение на процедурата. Казвате, че ако подозирате, че някои данни не са точни и надежни, може да включите в начинанието ОЛАФ и националните одитни органи, може да поискате от ОЛАФ да разследва. Когато правите това, информирате ли сметните палати в държавите членки след това те изпращат ли ви одитни доклади или сметните палати, ако удостоверят някакви нередности, ги изпращат само е, на прокуратурата, например, в държавите членки. На второ място, знаем, че имаме споразумение за сътрудничество с Европейската Централна банка. Европейската Централна банка и Евростат обаче изискват сходни данни. Затова смятате ли, че трябва да има консултации между двете институции, за да се хармонизират все пак усилията и за да се намали така нареченото бреме на отчетността? И един въпрос свързан с едно досие, което е въздъна на улица в съвета. В Европейския парламент имахме първо четене на проекто регламента за статистиката за макроекономическите дисбаланси. Знаете ли защо в съвета буксуват нещата? Много бързо ще отговоря за сметните палати в държавите членки. Примера с Испания. Беше ни даден доклад от регионален аудиторен орган в Валенсия. Ние информирахме националния аудитен орган седнахме на една маса и се опитахме да установим фактите. Отново казвам, това стана в сътрудничество с националните власти. Това не е регулаторно установена практика. Това е част от е, нашите вътрешни процедури. Ние сме решили да сътрудничим с националните власти органи, но това не е написано в някакво законодателство. На второ място сътрудничеството с ЕЦБ. Нека да кажа така. Има общностно законодателство в областта на статистиката, около 200 правни акта, които са приети от парламента и съвета. Всички тези правни актове са създадени така, че държавите членки трябва да предоставят статистически данни на Съюз. Нашите държави членки пък решават кой какво прави. Това е принципа на субсидиарност. Някои държави членки решават, че счетоводния баланс се изчислява от Националната банка, други казват, че той се изчислява от Националния статистически институт. Това не е наше решение. Но отправната точка за всичко това е общностното законодателство. Общностното законодателство не води до дублиране на усилията. Принципно ние в Евростат смятаме, че има само един стълб на статистиката и това е член 338 от е, договора. На национално ниво обаче Централните банки, например, по силата на национално законодателство могат да получат съответни правомощия. Що се отнася до макроекономическия дисбаланс и процедурата в това отношение, това досие е в позиция на изчакване. До сега не сме решили проблема, който очертах бегло. Става дума за ситуациите, в които Националната банка отговаря за изчисляването на конкретен показател. В обичайната ситуация ние от Евростат контролираме правилността на данните, но тук сме в конфликт с ЕЦБ. ЕЦБ казва не. Дори решението да е взето на национално ниво, ЕЦБ смята, че Националната централна банка трябва да е независима и Евростат не може да се намеси. И съответно сме създали нещо като одит на бездна. Как искаме да решим проблема? Да има двустранно споразумение между комисията и ЕЦБ или Евростат и ЕЦБ. Благодаря. Последният въпрос е от мен самия. To... Преди да задам въпроса, Направете всичко възможно, когато говорите с комисията, да се опитате да разрешите проблемите, които не са разрешени. Знаете, че ние бяхме готови да приемем позицията на Евростат и на комисията, но нашия текст щеше да приеме и другото решение, така че за нас това не е такъв голям проблем, за да се блокира целият процес. Така че това е един апел, не толкова въпрос. А пък имам и въпрос. Всъщност те са два, не е един. Що се отнася до макроекономическите дисбаланси, е, споменахте различни принципи за евентуални решения Ако правилно съм разбрал, вие искате да има взаимна гаранция за еднаквост на данните и тяхната сравнимост. Ще има ли някакъв напредък в съвета? От макроекономическа гледна точка, изправени сме пред факта, че понякога измерването на структурния дефицит и баланс е трудно. Това е полит въпрос на политическата економика, но, економика, но и статистически. или нали, чисто методологически, ако погледнем, а не от гледна точка на економическата политика, бихме могли да говорим по този въпрос, за да видим какви са обективните пътища за измерване на такъв важен а, показател. Благодаря. Благодаря. Разбрах какво искате да ми кажете за хармонизирания индекс за потребителските цени. Трябва наистина да протегнем по-силно ръка един към друг. Що се отнася до макроекономическите дисбаланси? От Франкфурт се носи топъл вятър. Говорихме с следващото председателство те ни разбраха. Мисля, че нещата озряват. Най-големият проблем бе конфликта между независимостта на банката и статистическата независимост. Надявам се да решим този проблем. The structural deficit Що се отнася до структурния дефицит? След като обсъдихме въпроса с вас, е, проучихме нещата и решихме, че няма да го правим. Има два компонента, които не са част от е, нашата дейност. Ще трябва да използваме економетричен модел, е един от тях, а другия е да вземем решение по един от а, случаите. И двата въпроса ни доведоха до заключението, че е по-добре генералната дирекция ЕКФИН да вземе решение по въпроса. Благодаря. Чудесно. Сега имаме структурен диалог много полезен, много интензивен. Много ви благодаря. Очаквам да продължим формалния диалог. Така Европа ще има надежна статистика. Благодаря. Uh, five minutes suspensions and then we за 5 минути ще прекъсна мисля това ще се гласува. Uh, Колеги, нека да започнем с гласуването. Тази сутрин одобрихме дневния ред. ECB report has been postponed. Отложи се гласуването по доклада за ЕЦБ, затова ще гласуваме само доклада на Ланген, годишен доклад за нова, за, извинете, за европейска политика за конкурентоспособност. Нека да направим пробно гласуване. Моля, гласувайте. Do I... oh, okay. Still two colleagues to vote. Still one. Още един-двама очаквам да гласуват. Прекратете гласуването. Чудесно. Има още един либерал. повече трябва да се брои колко либерали има. Може да... Не знам колко сте. Петима, включително. No, this is not, uh, I mean, any, any uh, malicious into it, just uh, because it's not... Не го казвам преднамерено, просто няма как да се провери. При пробното гласуване. Започваме с гласуването. Доклада Ланген, изменение 42 за. Против. Отхвърля се 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 20 за, против, електронна проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис А. Не. Трябва да гласувам по първоначален текст на автора. За против въздържали се компромис А, първа част. За против въздържали се, втора част. За против проверка върху втората част. Край на гласуването. Приема се. С един глас отгоре. Това беше втората част. 48 извинение за. Против. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б за. Против. Приема се. Компромис С за. Две части, извинете, първа част за, против, приема се втора част за, против, приема се. Изменение 167. Може да гласуваме анблок? Не. Не, това гласуваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168 за. Против. Въздържали се. Не виждаме СПД. Проверка. Моля гласувайте. Show the hand, please. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. има един минус в повече. Значи стават 25 на 25 и се отхвърля. Прав ли съм? Питам секретарията. Да. 169 за. Против. Същото. Проверка. But... Край на гласуването. Същото е положението. 170 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля със същото мнозинство. Ако искате проверка, поискайте си. 171. Казах, че за мен е отхвърлено, защото е ясно. Но ако искате, ще правим. Добре, 171 за. Против въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Много разочароващо. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се. Проверка на 83 Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Вече имате карта. Чудесно. 84 за. Против. Въздържали се. Либералите гласуваха различно или на мен така ми се е сторило. Електронна проверка. Моля гласувайте. Two, two more, one more to vote. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 85 ли беше? Това беше 84. 85 за, против, въздържали се. Приема се 86 за, Мисля, че първоначално... Не, 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против. Проверка по 87. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 за. Против. Проверка по 88. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 10. Искате проверка ли? Проверка по 90. Моля, гласувайте. Vote is closed. Края на гласуването. Приема се. Имко 10, две части, първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Имко 19 за, против, въздържали се, приема се. Имко 16 за, против, въздържали се, приема се. Имко 18 за, против, въздържали се, приема се. Имко 22 за, против, въздържали се, приема се. Имко 23 за, против, въздържали се, приема се. Имко 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се.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 Текст без изменения. За, против, въздържали се, приема се. Инта 2. За, против, въздържали се. За, против. Проверка по 102. Vote is closed. Is... Край на гласуването отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, Отхвърля се компромис Г. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, Приема се 119 за, против, въздържали се. Приема се 120 за, против, въздържали се. Отхвърля се 121 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис J за две части. Добре, не го пише тук. Две части. Първа част за, първа част на J. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Втора част. Първата част. Direct hotel bookings and second part. Втората част е без думите, които току-що произнесох, а не с тези думи. Първата е без, втората е с. Вече гласувахме по първата част, така или иначе. Така че нямаше нужда. Втората част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Проверка. Моля, гласувайте. Vote is Край на гласуването. Приема се. Изменение 130 за, против, въздържали се, приема се 132 за, против, въздържали се. Не виждам ръце, мисля, че се приема, но вдигайте си високо ръцете. Моля координаторите да действат. Гласувайте. At least. Uh, vote is closed. Край на гласуването. Не ти, а отзад. приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, мисля, че се отхвърля, но електронна проверка. Още един не е гласувал. Добре, прекратете гласуването. Отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против,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 трябва ли да го прочитат добре? Първата част без думите в изолираните на отдалечените и периферните региони и острови. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 151 за, против, да не правим проверка. Не виждам достатъчно ясно как гласувате след вдигане на ръка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 156 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. Първоначален текст за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 въздържали се. Проверка, изменение 164, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 166 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Н за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение имко 7 за, против, въздържали се, проверка. Имко 7, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 187 за. Против. Поверка на 187. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис П за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Моля гласувайте отново. общи линии, че мисля, че го приехме. Още трима чакаме да гласуват. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Не виждам аз как гласувате. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 204 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Р. Е. В две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинени 206 за. Против. Въздържали се. Не виждам как гласуват либералите. Предполагам, че гласувате за. Но нека да направим проверка. Изменение 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 208 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210 за. Против Въздържали се проверка. Добре, гласуваме 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. 212 за. Против. Въздържали се. Проверка отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 214 за. Против. Въздържали се. Проверка. Приема се компромис С за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, приема се. Компромисите три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част. Искате проверка на втора част? Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Равен бой гласове за и против. Трета част за I think it's right of colleagues not to vote. I mean, I... Колегите имат право да не гласуват, ако така решат. Трета част за. Против. Въздържали се. Проверка на трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 238. 207 за, против, възстрашен се, приема се. 238 за, против, възстрашали се, приема се. Компромис У в няколко части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част. Не знам тук, що пише първа част в списъка за гласуване, но добре. Why is called first here? I don't know. It's, the, the alignment is not good. Okay, third part. Third... Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пета част. За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 с устно изменение. Гласуваме първо по устното изменение. Променяме думата restrict с prohibit. За, против, въздържали се. Проверка. is I follow you, Elisa. Well, vote is closed. на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромиса без основното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, Проверка на 263. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис P с изменение от страна на компромис W с устно изменение на зелените. Трябва ли да гласуваме първо устното изменение? Добре. Трябва ли да го почита? То се вижда в списка за гласуване. За, против, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. последното изменение с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 271. За, против, въздържали се, приема се. 272. За, против, въздържали се. Проверка. Моля, мисля, че го приехме, но нека да проверим. Close. Край на гласуването. Приема се. 274 за. Против. Зелените са против. Нека да направим проверка. Проверка. Моля, гласувайте. И мисля, че в такъв случай се приема. Край на гласуването. Да, приема се. 275 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Хикс. За против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. Инта 1. Искате да гласуваме бок изменете на Инта? Добре. Не, не искате. Добре, гласуваме ги на по едно. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 за, против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, приема се. Инта 10 за, против, въздържали се, Приема се. Интер 11 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Y за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 96 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се. Не виждам как гласуват от СВПД, но мисля, че беше отворено. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с равен бой гласове за и против. 98 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 99 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка, моля гласувайте. да ме посъветва мъдро да проверим. Край на гласуването отхвърля се с равен брой гласове за и против. 165. Разделно гласуване първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против. Проверка на втората част. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 281 за, против. Проверка на 281. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. 283 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ако искате, може да гласуваме анблок, ако всички сте съгласни. Добре, гласуваме анблок от 283 до 286 изменение. За. Против. Проверка, за да сме сигурни. Мисля, че го, от... че го отхвърлихме, но нека да сме проверим. Край на гласуването. Приема се. Може би не беше толкова разумно да се по окно, но това е положението. 287. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст за. Против. Въздържали се. Приема се. 288. За. Против. Нека да проверим 288. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. Компромис Z е за против въздържали се. Приема се. Компромис АА за компромис АА. За против въздържали се. Приема се. 299 за, против. Проверка на 299. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове за и против. Отхвърля се. Изменение 300 за. Против въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 и 304 за, против, въздържали се. Мисля, че ги приехме, но нека да направим проверка. Приема се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. Преамбилна точка едно първоначален текст за против въздържали се приема се. Изменение първо за против въздържали се приема се. Първоначален текст за против въздържали се приема се. Изменение 2 за против проверка по изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се.